Sí, sí, pasa nada. Ok. Let's start again. Excuse me. Както нямате нищо против, нека да подновим заседанието. Моля, заемете местата си. Първата точка на съдобната част от заседанието ни С решенията на заседанието на координаторите на комисията по комисии. Следните решения бяха взети. Председателят на нашата комисия ще разговаря с председателите на комисията НВ и Агри, за да се вземе решение относно изслушваните при оценка на популацията от вълци в Европейския съюз беше прият проект за дневен ред на заседанието за ноември на Комисията по петиции. Няма да бъде приложена спешната процедура относно петиция 0814 на 2012 година, както петиции 0271 от 2019 година и петиции 0386 от 2018, 0184 наклона чета 2018 и 194 2017 година ще бъдат добавени към дневния ред за ноември. Адам Коша и Алекс Салиба бяха назначени за представители на Комисията Пети в рамките на Европейския съюз, за представители на Европейския съюз в рамките на рамката за рамката за конвенцията по правата на човека с, на хората с увреждания. Масилимяно Смерлини беше определен за представители в мрежата за равенство на половете. Планирани бяха графикът за заседанието на Комисията по петиции 2020 година и бяха прияти. Ще бъдат проведени три изслушвания по време на първото полугодие на 2012 година. Първото ще бъде посветено на пластмасата в рамките на управлението на отпадъци, второто постоянно проект на потребителите в областта на въздухоплаването и в случая с изслушването за преоценка на популацията на вълците. То ще се проведе през декември 2019 година. Ще има и трето изслушване, което ще бъде посветено на справедливото отношение към всички селскостопански производители в Европейския съюз. Предвидени са и две посещение и осъдомяване на факти за първата половина 2020 година в България, седмици 24 и 7, 28 извинете, седмицата 24-28 февруари и в Польша седмицата от 18 до 22 май. Точка 10 11 от дневния ред ще бъдат разгледани с писмената, смисъл писмената процедура. И така приключваме с общината на, председател, на заседанието на координаторите и продължаваме с следващата точка. И сега ще мина на испански. Точка 10. Perdón, aquí hay varias peticiones. El punto 12 del orden del día. Peti... Да, 545 от 2015, 629 от 2016, 1068 от 2017, 1140 2011, 2018 149 от 2018, 1140 от 2000 и от 19, които всички касаят транспорта на животни, предназначени за кланицата петицията относно живите животни. Цяла поредица петиции има, които касаят въпроси поставени от, по, от различни националности вносители. Става дума за животните за а, кланица. Госпожа Мануела Джакомеди, която представлява 1231 от 2017 година от името на Фундацията за човешкото отношение към животните. Добър ден, госпожо. Давам ви 5 минути, за да ни обясните вашата петиция. Благодаря е, за това, че ми давате думата, както отбелязано. Последния път бяхме разгледали, беше разгледана моята петиция през юли 18 и комисията взе под внимание петицията и сега комисията произвежда одита. Бяха извършени одити в Харватия, Словения и другаде в, относно регламент 1 от 2005 година. Както фактите бяха публикувани, доклада беше публикуван и искам да подчертая какви са резултатите, които са малко безпокоителни. И а, ние представяме тези а, факти но поставяме в светлина и по-нататъчните събития, не само регламент от 2005, но и друг регламент, който регулира официални, който определя официални контрол. с компетентните власти изготвиха официални документи, в които са посочени компетентните ветеринари на изходните пунктове и контрола, който трябва да се извършва по време на инспекциите на корабите, за да се одобри коросаментът, което е хубаво, че тези контроли, посочени в протоколи, са записани в официални протоколи, не отговарят обаче на предвижданията на регламента и трябва да подчертая, че за доброто отношение към животните и околната среда има проблеми. Това, е, това са последствия, които държавите членки в тези държави всеки не е нещо единично като събитие. Трябва да се проверят, разбира се, и данните, които се предоставят от комисията. Но нито една... Просто липсват всякакви индикации в пътните документи за в това означава, че всъщност не е определен кой, кой е всъщност отговорника за доброто отношение към животните по време на пътуването. От друга страна, по-голямата част от документите, пътните документи, които са одобрени и проверени, както е записано в одита от, на Европейската комисия, се посочва като крайна дестинация европейски пристанища, към което заминават животните, но тълкуването, което дава съда, Европейския съд, е, че това е недостатъчно. Но ветеринарните лекари на изходните пунктове нямат нито необходимата подготовка, нито необходимата оборудвани за да правят проверки на кораби. В Харвация, например, се, се установи, че тези проверки само са само един час. Освен това в Словения и Харватия не, е, из, не изготвят необходимите документи за кораба. Освен това, централните власти не считат, че всъщност тези проверки са ефективни. Регламента не изисква само доброто отношение към животните, но също и да не се нарушава конкуренцията, защото е очевидно, че превозвачите предпочитат да са малко по-гъвкави при прилагайки е, регламента. В е, Румъния 70 000 кози бяха внесени, но транспортът е бил блокиран и стотици е, животни всъщност са умрели поради високите температури. Така че очевидно някои държави членки избягват да прилагат правилно европейските правила, които касаят е, човешкото отношение на животи по време на транспорта. И има доказателства, които показват, че е, трябва, трябва да очакваме, че тези е, кораби, които са много стари, с под, пътуващи под флага на друга страна, съвсем неизвестно ден происход. И създават по някой път много сериозни проблеми и трябва да се е, комисията да изпрати едно ясно послание до държавите членки, така че ние ще въведем жалба за нарушения трябва да бъде спазано законодателството за човешкото отношение към животния по време на транспорт, както и директивите, които касаят всичките економически въпроси. И тъй като смятам, че Европейската комисия има достатъчно елементи за да започне дело срещу държавите членки, които ние цитираме, пак се обръщам към Европейския парламент да направи всичко необходимо, за да гарантира спазването на европейското законодателство за животните по време на транспорт от държавите членки и благодаря за което. Сега е ред на комисията. Госпожа Ромирес, Анна Ромирес Фила. Много благодаря, госпожо председател. Ще отделя автомобилния транспорт от транспорта по море. Ще се случа преди всичко от резултатите, не толкова на действията, които предприяхме. Държа много ясно да подчертая, че това е много важна тема за Европейската комисия че това беше един от приоритетите ни в областта на хуманното отношение към животните, че през последните няколко години работихме много усилено, както заяви вносителят на петицията. Приключихме аудитите както по сухопътния, така и по морския транспорт. Ще добавим и други аудити в Румъния тази седмица. в Франция ще има аудит посветен на морския транспорт до година. Анализирахме цялата събрана информация. Има два обзорни доклада. Един е посветен на сухопътния транспорт, а другият на морския транспорт, които ще бъдат публикувани. В момента изчакваме да стъпи в длъжност новия комисар. Важно да отбележим, че поне 13 държави членки са докладвали, че, са предприели мерки за прекратяване на транспортирането, когато температурата надхвърли допринесената допустимите нива Други държави членки прекратиха транспортирането на животни с автомобилен транспорт максималния период на риск през юли, юни, юли и август 2017 година е имало 1600 задържания, от които 165 само тази година. Продължава да намалява броя. Става въпрос за установените наредности по границата между България и Турция. Друг важно уточнение да направим, че специфичният граничен пропускателен пункт на Турция, който беше отворен само за определен период от денонощието, сега е отворен в 24 часа в денонощието през лятото, което намалява значително времето, което трябва да, очак... да изчакват а, животните, което значително подобрява положението на животните. Също така е важно да се отбележи, че и, съгласно платформата за наблюдение за хуманните жив... Отношение към животните не е имало сериозни проблеми на в последно време на границата, което трябва да се отбележи като положително. Сега продължаваме да говорим за сухопътния, сухоземния транспорт. Това са новите данни от последното изслушване, последно на тази петиция. По отношение на морския транспорт, както каза и вносителят на петициите бяха проведени редица аудити бяха установени много притеснителни случаи. Предприехме мерки, свързахме се с Европейската агенция за, безопасност, за морска безопасност. И те се съгласиха, че ще вземат по-активно участие при инспекциите на плавателни съдове, които извършват за гарантиране сигурността на плавателните съдове и въздействието върху околната среда сред предвидните мерки са пряк взаимодействие и пряк диалог с компетентните крайбрежни власти и с екипажите на плавателните съдове в момента проверките се, се, се, ограничават до условията на платните съдове. Сега ще се добавят и проверки, свързани с общото състояние на плавателния съд и в случай на отказ от една държава членка не може същия този платен съд да се използва от друга държава членка, тъй като компетентните ветеринарни служби ще разполагат с всички данни от всички държави членки и съответните подробности за тях. Предвидили сме финансовите разпоредби за до година и в момента обсъждаме с агенцията техническите спецификации, така че се надяваме мерките да влязат в сила в началото на 2020 година. Също така влязахме в връзка с а, страните, които са, които са страни на дестинации на живи животни, привържвани по а, море. Свързваме с Израел, където пристига средно по 6 кораба седмично. Те ще започнат да ни изпращат обратна връзка това да даде добри резултати, например за подобряване на положението в Португалия, където отплават повечето кораби. Това ни дава възможност да, да установим къде са проблемите, дали са с екипажа или с структурата на кораба или с разпределението на животните. Това е което имах да кажа. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на политическите групи. Госпожа Хилтон. Благодаря много. Благодаря на вносителите на петициите и е, на колегите, които отново поставят този въпрос. Въпросът за е, транспортирането на живи животни занимава дълго време Европейския парламент, е, както и специализираната група за правата на животните, както и за, тяхното, за човешкото отношение към тях. И а, има реакции в пленарна зала, които трябва да се чуят като приоритет. А, мисля, че е време и Евро... Европейския парламент да продължи своя натиск за напредък в това отношение, защото волята е на лице. Що се отнася до Европейската комисия, тя предприела също действия от последния път, когато разглеждахме такива петиции, но все пак безпокойството не е оталожено. Аз лично бих искала да доживея момента, в който в Европа ще е забранено транспортирането на живи животни. Мисля, че трябва да оставим тези петиции отворени, за да продължаваме да упражняваме натиск за по-нататъчни спешни действия. В по тесен а, план а, в моята страна бих казала, че е депресиращо да видим, че тази тема се използва много цинично днес от нашия министър-председател в Манчестър, когато той говори пред конференция на консервативната партия и посочи края на транспорта на живи животни, като пример за това, което би било възможно, ако се сключи сделка съвсем ограничена с Европейския съюз. Трябва да кажа, че толкова години а, нито веднъж, нито един министър а, и от консервативната партия на Обединеното кралство не се е обърнал към мен с подобен интерес, за да се сега се превръща в един тактически лост във връзка с Брексит, което ме натъжава. В края на краищата да подобрим условията за животните ни в Европейски съюз, трябва да засилим нормативната уредба във всички страни членки и да се твърди, че излизайки от Европейския съюз, това може веднага да се постигне, мисля, е пълна неистина. Борис Джонсън го каза преди 3 часа в Манчестър. Аз трябва да го кажа в е, е, днешния ден в Европейския парламент. Е, трябва да работим заедно с, засилени, с засилен ентусиазъм, за да решим този въпрос в Европа. Благодаря. Благодаря. Имаше толкова много петиции, които се въртат и се отиват в комисията и се връщат за ново изслушване. За съжаление, това не е някакъв нов аргумент. Чухме и от другите колеги, че след години пак разглеждаме същия, същата тема, защото проблема не е решен. Не слушаме от Европейската комисия, че какви инициативи всъщност са задействани, за да се подобри системата за контрол, но нека да кажем, че това е просто не е достатъчно. Това, което прави комисията, но което правят също и държавите членки, които просто прилагат е, регламента 5 от 2000 година, едно от 2005 година, го прилагат малко така лековато. Но също и парламента се беше опитал да изготви една анкетна комисия и аз си пожелавам да може в този парламент да има условия, за да се изяснат нещата. Много пъти вече е говорено за нарушаването на, от държави членки на тази, е, това законодателство и се надявам, че комисията, анкетната комисия ще е, разясни нещата по време на този мандат, защото освен на доклад, който беше изготвен от комисията и даже от тази комисия, на базата на тези комисии бяха просто не е имало, не е имало никаква, никаква резултат, както, например, по-строги условия, времето за пътуване, неща. И не може всъщност да не се прилага едно решение на Европейския съд и постоянно да се оставя на страна. Ако регламента трябва да се актуализира и да се, при, да се прилага и в третите страни, задължение на държавите членки и на комисията да провери, че това става. И а, ще е добре комисията и Европейския парламент да а, поставят по-напред въпросите, свързани с човешкото отношение към а, животните. Се надявам, че новата комисия ще го направи. Надявам се, че това ще е духът, с който новия комисар, новата комисия ще вземе под внимание тези петиции. Така че аз е, моля да петици, петициите да останат отворени и е, тази информация отново да бъде изпратена, включително и на новия кандидат-комисар, който трябва да се запознае с тези теми и да се вземат конкретни решения за бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Бушман. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Благодаря, госпожо. Благодаря и на вносителите на петицията. На европейско равнище имаме текст, който касае транспорта на тези животни. Имаме научно становище, което е в основата на този текст, но не знаем, независимо от това, е, в този текст са изпуснати някои е, препоръки и това води до това, че някои животни, е, които са наранени, се качват на тези транспортни средства, дори в страна като Германия. И когато по време на контрола се констатира, че ранени животни са били транспортирани, тогава глобите, които се налагат, са просто смешни. Трябва задължително транспорта да бъде ограничен до 8 часа и споразуменията с граничните страни да бъдат контролирани. И аз съм напълно съгласен с предложенията, които бяха направени. Благодаря, казва председателствата. Yes. Is... Да, благодаря е, много. Това със сигурност е въпрос, който стои пред нас през цялото време, откакто аз съм депутат и се стремим да призовем към по-строга оценка. Имам чувството, че всички знаят, че трябва да се спазва законодателството за хуманното отношение към живот, животните, но този въпрос е отворен много време. Не става въпрос а, само за проверки на границата, става въпрос за часовете ако се прехвърли регулираният срок в часове, какво става? Не съм сигурна. Комисията може да настоява по-строго. Имаме контролни мерки и трябва да направим така, че те да се спазват и да има добро отношение към животните. Е, виждаме данните Виждам за животните, виждам е, и кадри е, как е, се изпращат животните към кланниците. Виждаме го и в Германия и в Дания. Не сте ли ги виждали? Браво на вас! Завиждам ви, защото това са ужасяващи гледки. Е, казва се, че е, е, малко се плаща на работниците в кланниците, че дълги часове работят. Много лоши неща и не само за животните лоши. След като ви изслушах, не съм убедена, че въпросът е решен и искам да, да съм сигурна, че наистина имаме закон, уреждащ тези неща и имаме ли контролни мерки, които са там, където е нужно? Защото не става въпрос само за това какво се вижда извън Европейския съюз, а и вътре. Това въжи за свинете, за конете, за телетата. Искам да попитам комисията, можете ли да разсеете е, моите тревоги. Можете ли да ме убедите, че вече няма нужда да се притесняваме и тревожим? Можем да, да сме спокойни и е, когато се преберем от дома, да знаем, че е, животните е, също са спокойни и защитени. Благодаря. Госпожа Ван Хувърт. Господин Ван Хувърт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителите и на комисията. Транспортът на е, животни вече е организиран съгласно най-строгите европейски стандарти. Както чухме днес от е, комисията, контролът е, се осъществява, има проверки Комисията е удовлетворително е дала отговор на поставените от вносителите на петициите въпроси. Аз ще спра само на няколко момента. Бих помолил колегите, които вече говориха, да разгледат внимателно състоянието на нещата. Не знам дали сте присъствали когато се транспортират животни. Това са хората, които го правят, обичат животните, това са хора, които се грижат за тях. Не искам да говорим за забрани, трябва да си даваме сметка какво означава това. А, това а, би а, се отразило на, до, на, на това какъв а, достъп ще имаме и до а, животните и до месота. Трябва да се видят системите за GPS, които проследяват транспортирането. Трябва да се види наистина отблизо технологията, начинът по който това става чрез GPS и така нататък. Това е най-високо ниво и се прави в интереса и на хората, и на животните. Аз бих застанала страната на затварянето на всички тези петиции. Що се отнася до петиция 1086, Генерална дирекция Агри се очаква да даде становище за 11 2.18 още нямаме отговор. За останалите имаме удовлетворяващи отговори, така че можем да ги закрием. Благодаря, господин Радо. Радев. проблеми с транспорта на животните има и те са огромни. Не знам преждеговорившият ми колега дали е виждал по външните европейски граници какво става с транспорта на живи животни. Огромна част от тях, особено през лятото, умират и то заради забавени митнически процедури и никой не може да ме убеди, че липсата на контрол не спомага за това. Така че аз призовавам тези петиции да бъдат отворени. Проблемът е огромен и е от години. И ние трябва наистина да призовем за по-добро законодателство и по-добър контрол по отношение на транспорта на живи животни, защото с всяка измината година, за съжаление, все повече животни умират и то в крайно големи мъки. Благодаря ви. Muchísimas gracias la señora Auken. Благодаря, е, госпожа Алкен, С две думи. А, е, може да има е, прекрасно свинепроизводство в Германия, но в Дания не е така. Аз а, съм наблюдавал как се отглеждат индустриално свинете в Дания и това не е грижа за, а, тях, за благостоянието на животните. А, и при транспорта не е по-добре, отколкото в самия свинарник. Да, имаме на разпоредби, но всичко това за забраната за рязането на опашки и така нататък не се спазва. Може би трябва да се спрем за малко и да поработим по това да се спазват правата, защото е прекрасно, ако в Германия има много по-висок стандарт, но не съм, не съм съвсем искрено убедена – Виждала съм нещата и в Дания, и на други места, защото, както казах, от много години съм тук и разбира се, е много е хубаво да чуем, че Германия е толкова напред. Но все пак смятам, че трябва да останат отворени е, петициите, така че да се погрижим за спазването на нормите поне в а, е, моята държава членка, където знам какво става, в Финландия и Швеция, например, не така, там не се режат опашките на свинето. Може пък и аз погрешно да съм информирана. Просто все още не съм съвсем убедена. Благодаря. Госпожа Том, аз също съм за, като четох, но като слушах тази дискусия, не съм убедена, че проблема е напълно разрешен. Нека да останат отворени. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на Мануела Джакумини за две минути. Благодаря на членовете на Европейския парламент, които подкрепиха моята петиция. Благодаря също и на комисията, че е, уважава усилията, които правим, но е съвсем очевидно, че за мен усилията, които правят, е, се правят, не са достатъчни. Ние от 2016 година непрекъснато представяме тези тези теми. Независимо от препоръките, които се бяха направени на някои държави членки, както в Словения, не знам, че тези препоръки не са били последвани. Видяхме и а, този епизод в а, Румъния, че където независимо, че един комисар се изказа публично, това нямаше никакъв резултат. Освен, че 70 000 животни заминаха по исканията на Европейската комисия и регламента 2005. Между другото, държавите членки, някои държави членки са започнали да прилагат регламента, но това са само 3 години. От 3 години не смятам, че може да си затворим очите всичките предварителни предишни епизоди, защото договор в Лисабон, от Лисабон в 14, член 13, прощавайте, казва, че всъщност животните са, са същества, които, са, които чувстват. И така че аз си позволявам да израза да подкрепя становището, което беше казано, че си е, е добре всъщност всички държавите членки да прилагат по правилен начин на регламентите и се установява, че транспорт, транспортьорите спират вентилаторите и по този начин температурата се качва. И благодаря много. Muchísimas gracias y muy bienvenida pues en esta, en esta... Благодаря. Благодаря, че дойдохте пред тази комисия. Благодаря за вашето изявление. И след като чухме всъщност Европейската комисия и всичките членове, решението ще остане, си остава да бъде запазена тази петиция отворена и ще има през 2019 година доклад и се обръщаме на комисията с молбата да актуализира до приключването с досието всичките доклади, които се изготвят. Ако сте съгласни, ще приключим с тази точка и да преминем към точка 13, която касае петиция 1344 от 2012 година, представена от госпожа Фанасади от Италия за е, секцията в Европейския съюз. Също и а, петиция за опити, извършени върху животни, срещу 1947-2017 година от, име, от името на пета, което е е, събрал много подписи за регламента, във връзка с регламента РИЧ и опитите с, с животни в е, ако не греша, двама от вносителите са тук, госпожа Мадам Фанасари и Джулия Бейнс. Ще имате по 5 минути да се изкажете, за да обясните гледната си точки и ви пожелавам добре дошли от името на на нашата комисия, госпожа Фонасари. Благодаря, госпожо. Не мога само за няколко минути да иллюстрирам количеството информация дадено на парламента, за да обясня петицията. По най-напред 90% липса на ефикасност на някои лекарствени средства. Веществата, които се развиват, които се изготвят, които, на базата на които се правят лекарства, които се провалят след клинични опити, създават, е, позволяват развитието на лекарства, които не стигат до пазара след опити върху животни. Много е трудно да се видят какви са всичките опити с животни. И а, е, има много лекарства, които се пускат на пазара, без е, да се знае какъв ще е резултата. И тези провали на лекарствените средства на пазара увеличават всъщност разходите за научно-изследователска дейност, както и смъртността, за съжаление. данните, които трябва да набавя, да набавят опитите върху живи животни, трябва да позволят развитието на тези лекарства и, и целта е да се увеличи, да се продължи живота на, на пациента, но не се знаят нито основните механизми, нито последствията. И с тези непрекъснати опити научно-изследователската дейност беше напълно парализирана и днес сме в една здравна ситуация, която е без прецедент и опитите върху животни е много, са много важни. Отговорността, научната отговорност и не спазването на принципите на предпазливост би трябвало да доведат поне до един мораториум върху опитите с живи животни. И на четвърто място провалът за с, с някои хим, химически вещества трябваше да доведе до някакъв регламент. Всъщност се получи увеличаване на болестите. Комбинирането на вещества водят до ефекти, които са неизвестни. Регламент РИЧ, който трябваше да засили отговорността на, на производителите, трябваше да доведе до определени резултати но това е проблем, свързан с околната среда също, но и все още не се знае колко тези проблеми са наистина сериозни. Опитите с живи животни се доказват, че са необходими. Разбира се, трябва да се по етични причини трябва тези опити да бъдат ограничени, но това е методика, определена методика и закъсняването на това да се намери някакво альтернативно решение имаше много сериозни е, последствия. Необходимо е да се разбира за какво става дума. Не може да се говори за човешко отношение към животните, когато се правят опити с живи животни. Тогава животните са, са ранени, на тях им се инжектират болести и тези опити дали наистина са полезни. Едно от обясненията е, че това позволява да се види какъв ще бъде ефекта върху животните, преди да се види върху какъв ще е ефекта върху, животни, върху хората. Но рискът с, живот, с хората е неизвестен. Ще дам два примера с два вида животни. Независимо от всичко рискът за хората е напълно неизвестен, независимо от многото експерименти, които се провеждат с животни. Да се изпробват някои вещества, лекарства върху по-сложни механизми, дали това ще ни помогне как, да разберем как работи този медикамент. Механизмът си остава неизвестен, независимо от години опит и след пускането на пазара на тези лекарства. Ако всъщност опитите с животни са ненужни за производството на тези лекарства, цялата изследователска дейност се оказва, че е безмислена, без, тъй като не води до знания за ефектите върху хората. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra la señora Julia Baines. Thank you, Chair and respected members. So reach, the regulation е, уреждането в нормативен е, е, план на химикалите, те наречената регламентация РИЧ, съдържа важни правни изисквания, които имат за цел да намалят въз, въздействието върху а, животните на изпитванията и да се насърчава докъдето това е възможно альтернативните методи а, за оценка на риска. И въпреки това, по РИЧ са използвани над 1 милион животни и много от тях се очаква да бъдат използвани през следващите години, като много от тези изпитания могат да се избегнат. В докладите си Европейската агенция по химикалите докладва, че в края на годината са били използвани животни за тестове, без да се получи предварително изискуемето одобрение. При това не е участвало очудваще, че петицията е подписана от 100 000 е, граждани, които настояват Европейската комисия и Европейската агенция по химикалите да разгледат процедурата за преглед на законодателна пригодност на РИЧ като възможност Европа да стане световен лидер в иновативната наука, като се прекратят експериментите с животните, да се подобрят методите за групиране и другите методи за избягване на тестването върху животни методите за тестване, които са инвитро и други, се използват, но може да се направи още повече, за да се ускори е, нормативното възприемане на тези методи за валидация от 16-те метода, които са включени в доклада по РИЧ, нито в един случай няма пряка връзка до намаляването на тестването на изпитването върху животни. Напротив, тук се появява един много опасен прецедент, като се заявява, че макар използването на подходи, които не използват животни, се подобрява през последните 10 години, това може да е за сметка на предоставената информация за рисковете но много са учените и регулаторите по света, които а, смятат, че има други альтернативни методи, които по-добре предсказват ефектите върху човешкото здраве, отколкото традиционните изпитвания върху животни. Освен това, интерпретацията на комисията на РИЧ а, е, а, е, е, отива по-нататък, тъй като се казва, че а, козметични продукти и съставки при определени условия за целите на РИЧ могат да продължават да се използват. Нещо, което противоречи на европейската забрана за използването на животни за опити в козметиката, което е първопроходство от страна на Европейския съюз. Е, и все пак комисията в работен документ казва, е, че се мисли да се излезе с съвместно изявление заедно с амбудсмана. Амбудсманът не е дава съгласие за Европейската комисия да продължи използването на животни в козметиката. Напротив, тя каза, че е, едно съвместно изявление няма правно обвързваща сила и че е, не може да се предказва предварително дали тези насоки по отношение на Рича са е, правилни, така че очевидно пропусната е възможността по отношение на преразглеждането на Рич. За това ви призовавам заедно с комисията да засилите механизмите, които имат за цел да седат до минимум използването на животни при тестването, да работите с държавите членки за прилагането на строги наказания при такива изпитвания с животни. На всеки на второ място, много е важно комисията да разработи стратегически план, за да може постепенно да отпаднат чрез нормативни разпоредби изпитванията върху животни за възвеждане на други по-напредничеви методи, възприяти другаде. Европа не трябва да изостава от тези тенденции. Накрая, е важно да оцените вие и, е, е, и Европейската агенция по химикалите взаимоотношението между РИЧ и регламентите за козметиката. Важно е да се засили иновацията в науката, да се подобри човешкото здраве и хуманното отношение към животните. И ви моля да подемете инициативи в това отношение. Благодаря. Благодаря. Европейската комисия имате думата. Thank you and good afternoon. Благодаря, добър ден. Благодаря ви за поясненията на изложеното във вашата петиция от страна на комисията. Искам да повторя нашето виждане, което споделихме е, и в писмения си отговор. Наистина Европейската комисия напълно подкрепя напредъка в посока на изместването на парадигмата по, начина на, а, по отношение на научните изследвания там, където е възможно и където успешно са разработени альтернативни методики, да се намали използването на животни при изпитванията. В много области има а, голям напредък и Европейският съюз а, и в частност съответните дирекции в комисията подкрепя е, разработката на новите методики чрез е, солидно финансиране <clears throat> и чрез изследователските програми, като Хоризонт 2020. Е, Тази година също има нови инициативи, има нови обявени търгове за финансиране, с чрез което може да се реализират 6 до 10 проекта до година, така че разработката на нови альтернативни технологии върви с пълна сила. Трябва да отбележа, че е, изложението на вносителите на, на петициите е, изглежда леко едностранчиво по отношение на това, че като че ли се твърди, че има альтернативни методи за всички области на изпитванията за безопасност в основните научни науки. Със съжаление комисията отбелязва, че това не е така във всички области и за това продължава а, ограничено и контролирано да се използват на, и изпитвания върху животни, като ние подкр... държим това да става в области, където няма альтернативни методи. Директива 2010-63 настоява за това. Комисията има готовност в светлината на тази директива и дния месец да публикува два доклада. Едното за прилагането на директивата в държавите членки, а другия доклад ще предостави информация за броя използвани за научни цели животни. Така че моля ви да потърсите е, тези доклади, когато те излязат през ноември. Там ще е, видите е, постигнатото в положителен план и съм убедена, че с държавите членки ще имаме още постижения. Вносителите също така говорят за последният е, доклад на Европейската агенция по е, химикалите за това доколко се разчита на тестовете с е, животни за прилагането на РИЧ. Отново трябва да кажа, че изложението е едностранчиво до някъде, тъй като а, има в доклада съвсем подробна информация за а, много случаи, в които фирмите са из, а, избягвали да ползват данни, а, осланящи се на изпитвания чрез ползване на животни, като а, прилагат други альтернативни технологии, така че в прегледа на РИЧ от 2018 и на комисията се заключава, че до днешна дата Рич използва много по-малък брой животни, отколкото се очакваше в началото при въвеждането на регламента. Освен това има анекси, където се посочват альтернативните методи, щом такива бъдат валидирани. В момента се извършва преглед, който се изисква по регламента РИЧ за подход за уместността на такива методи от гледна точка на тестването и последствията за репродуктивното здраве, така че очаквайте и този доклад. Позволете да припомня, че разпоредбите в регламента РИЧ са сред най-съвременните в нормотворчеството, като се стремим минимално да се използват животни, като комисията се ангажира да продължи с своите усилия и да дава подкрепа чрез своите генерални дирекции, както и чрез съвместният изследователски център и службата по валидация на методиките. Благодаря. Сега, госпожа Еви, е, от е, името на парламентарните групи, започваме с вас. Благодаря, че ми давате думата, госпожо председател. Благодаря на подписалите тази петиция, защото тук е, и в този случай трябва пак да се изправим пред една тема, която е изключително важна. Нямам време да губя, много време загубихме. Това, което трябва да бъде принцип, принципът на предпазливост, който е включен включително и в основните договори на Европейския съюз, не се спазват напълно. Защо го казвам? Защото вече е факт, че тези европейски нормативи казват, че се сочваме към един фейзинг аут, приключване на използването на животните в бъдеще за опити, но това вече години го повтаряме. Нямаме още инструменти, за да се изостави тази чудовищна практика. И опасна практика, защото резултатите всъщност пък и не са сигурни резултатите, които получаваме от е, опитите върху животни, не се знае какви ще бъдат върху човешкието здраве. И видяхме, че повече от 90% от лекарствата всъщност не преминават през клинични тестове, така че те се пус... не, не, не се пускат на пазара, защото не е намерено никакво решение – или пък са неефикасни. Това забави всъщност е, научно-изследователската дейност, забави откриването на евентуални е, решения, за да се ликуват хората или да се предпазват те също химични вещества. Например, за Алцхаймера наскоро четох, че са инвестирали много пари, а пък резултатите са смешни. Защо? Защото продължават да се правят а, опити върху животни, а съществуват а, методи, които са а, позволяват да се намерят ефикасни решения. Така че аз смятам, че е време, крайно време да се направи този, тази крачка, да се изостави тази безмислена и опасна практика. Има и... Наскоро четох, че Штатската е, е, агенция за околната среда реши през 2025 ще намали драстично използването на броя животни, които се използват е, до, за опити, ще се прекрати тотално до 2035 година. Но какво чака Европа? Европа не може да чака още. Така че аз се надявам че и е, използването на альтернативни методи, те вече могат да се прилагат. Трябва да има и повече проверки, контрол. Не, не е възможно да продължаваме бизнеса както е до сега, да се използва животните, а и да използваме альтернативни методи. Нещата стават много сложни. Просто това не е възможно. Финансовите ресурси трябва да се насочат в правилната посока. Искам да кажа, че тази бих желала тази петиция да остане отворена и да остане на вниманието на всички. И се надявам, че информацията, която е свързана с двете петиции, да бъде изпратени до новата комисия, до новата председателка и очаквам повече кораж и повече амбиция, за да бъде изоставена тази практика. Gracias, сеньор Фуроре. Благодаря, госпожо. Благодаря, Роберта Форнасари, че днес тук за дискусията е много важна по тази много важна тема. Колегата Еле, Елеонора Еви, много и благодаря за работата, която е свършена по всичките въпроси, свързани с човешкото отношение към животните и тази петиция за приключването с тестовете върху животни е много важна. Предвид, има се Знае се също и, че хората вече станаха по-чувствителни към отношението към животните, но припомням, че през 2017 година 2000 Европейския съюз инвестира много пари за търсене на альтернативни методи за да се, не се използват животните за опити. Това е една практика, доказа, че всъщност е безмислена и а, предвид голямата разлика между човешките организми и животинските. И а, трябва абсолютно да се замени, с, да се замени от нови научни методи. Вече ние сме в един момент, който е много важен за развитието и за международната политика. Ние трябва да се обърнем към бъдещето и аз поддържам тази петиция отворена. Благодаря. Muchísimas gracias, señora Auken. Ja, tak. Благодаря, госпожа Аукен. Благодаря, ще говоря на датски, малко за да сменя. Защото наистина това е много важен въпрос. Искам да благодаря на комисията за дадения отговор. Благодаря също и на вносителите на петицията. Това е нещо, което ние трябва да не забравяме. Аз съм част от контролните власти в е, Дания, които се занимават с контрол на опитите върху животни. Трябва да признаем, че животните са много по-добре защитени сега, отколкото животните, които се експлуатират за промишлени цели. Има, разбира се, много изисквания, в международен план и ако всички изисквания, разбира се, бяха спазвани, е, щеше да струва много скъпо да се използват животни за провеждане на опити. Всъщност, много е, е много скъпо струва използването на животни за тези цели. Така че ако говорим за това, което става в Съединените щати, трябва да се държи сметка за законодателната рамка в тази страна, която е много различна. Нека не забравяме, че ако един потребител използва някакъв продукт в Съединените щати, веднага има зад него, зад него цяла армия адвокати, които могат да го защитават. Така че да не забравяме, че контекстът е много различен. Също не трябва да забравяме, че условията, за тези опити са много различни, много специфични. Например, ако кажем, че не трябва да се предизвиква болка на някакво животно и ако се правят тестове, свързани с артрита, трябва да се използват много животни, за да не се причиняват сериозни болки на едно животно. Трябва да се държи сметка за условията също, при които са приютени тези животни, при които те живеят. Как са, например, клетките. Добре е да се каже, че тези опити не са необходими, но трябва да се подчертае също, че те струват и много скъпо. Това е също е един аргумент. Може да се прибягва до текста инвитро, има цяла поредица решения. И един от аргументите, пак го повтарям, е, че използването на животни за провеждане на опити струва изключително скъпо. Аз изслушах италианската колежка, остана с впечатление, че е направена крачка назад. Напротив, аз нямам такова чувство. Смятам, че нещата са се подобрили. И се надявам, че ще продължи в тази посока. Има все пак високо равнище на защита. и трябва да се възползваме, за да правим същото нещо за животните, които се отглеждат промишлено. Защото тогава наистина ще направим голяма крачка напред. И нашите крави, зайци, е, птици, прасета ще живеят при много по-добри условия. Защото трябва да бъде забранено да се отглеждат животни за тестове при условията, които живеят, примерно нашите прасета, които, от които правим след това салами. Има нещо като саморегулиране, защото е много скъпо, за да се използва животни за научни тест опити. Господин Бушман. Yeah, Dank, Frau Ähm, auch... Благодаря. Благодаря на вносителите на петицията, благодаря и на тези, които ги подкрепиха. През 2011 11 и, и половина е, хиляди животни бяха използвани за такива опити. Т.е. живи същества са били измъчвани, генетично променени и убивани на практика по време на тези опити. През 2017 Имаше още около 3 милиона само в Германия. Котки, кучета, мишки. По принцип се говори за здравето на хората. Казват ни, че животните не са разумни същества и така се оправдават. Тези животни не могат да изразят собствените си аргументи, но това не означава, че ние не трябва да ги защитаваме. резултатите от тези тестове е, не могат да бъдат, върху живота не могат да бъдат наистина използвани, защото има генетични разлики. Често няма обмен на данни между различните страни и се извършват едни същи опити, така че се излъчват животните няколко пъти за един и същ продукт. Това е, от морална гледна точка, това е незащитимо. И говори се за печалбата, слага се на преден план, но не се говори за животните. Но има методи, които са заместващи. Има вече альтернативни такива методи. Това те позволяват да се извършват по-ефтино и по-морално такива тестове. Могат да се правят и компютърни симулации и всички тези модерни методи са много по е, печеливши от е, финансова гледна точка. Така че аз мисля, че трябва тази петиция да остане открита. Благодаря. Благодаря на вносителя за на вносителите за тези петиции, които са много добре представени. Вече съществуват много точни критерии и по някой път опитите върху животните са необходими по някой път действително. По някой път заместващите решения не могат лесно да бъдат приложени. И намирам, че комисията отговори много добре. И комисията, това, което комисията предлага да се направи, за да се върви напред, е много интересно, но е, действително ще има е, подобрения. Мисля, че ще е добре да се приключи с тази петиция. Muchísimas gracias, señora Kirton. Thanks very much. Um, clearly... Госпожа Киртън, благодаря ви. Очевидно, че има сериозни етични въпроси, свързани с изпитванията с животни. Ясно също така, че тенденцията е и би трябвало да бъде да се преминава към те по-малко изпитвания с животни, които са по-ефтини, по-бързи и като цяло са по-добрият вариант. Но нека да си кажем нещата откровенно, в някои области изпитванията върху животни все още са нужни и трябва да сме много бдителни и много строго да разпоредим кои са тези случаи. Бих искала да се върна на петицията, внесена от организацията ПЕТА. Мисля, че на тази петиция не беше даден отговор и ми се струва, че когато през 2006 година беше прият регламент РИЧ, той беше новаторско законодателство. И в момента този регламент се прилага на практика като модел в, по целият свят. По този начин може да кажа, се прилага екстериториално и това е огромен успех за нас. В реч се твърди, че изпитваните върху животни могат да се прилагат само в крайен случай и смятам, че е достойно за уважение поведението и убежденията на вносителите на петициите, както на останалите граждани, за това, че те съблюдават за прилагането на това законодателство. Европейския парламент при приемането на регламента РИЧ съблюдаваха, че всички въпроси бяха засегнати в това законодателство, свързано с разрушаване на химикалите. Не само за общественото здраве и сигурността от гледна точка на, човеш... на хората, но и хуманното отношение към животните. Последва и забраната за тестванията на, с животни на, косме, на козметични продукти и трябва да гарантираме, че има а, изчерпателност на, това закон, на този законодателен акт, т.е. че не могат да, да се използват слабости в друг законодателен акт, който на практика доведе до отслабване на цялостната регулаторна рамка. И от тази гледна точка смятам, че е много важно да бъде да, да остане отворена петицията на Джулия Бейнс и много внимателно да следим какво се случва с нея, защото това ще бъде, това всъщност е наследството на работата на членовете на парламента от предишните мандати към нас, т.е. да продължим работата, която се прави в Европейския съюз по отношение на химичните продукти и на изпитванията с животни. Смятам, че не бивам да лежим на стари лаври, трябва да внимаваме и да съблюдаваме какво какво се случва не само по границите ни, но да работим за увеличаване на екстротериториалното спазване на РИЧ и на забраната е, за, на изпитванията с животни за козметични продукти и да насърчаваме други държави да предприемат подобни мерки. Има много държави, с които може да започнем да разчитаме, като Индия, Норвегия, Нова Зеландия и други. И във всички тях е, всички тях трябва да работим. Имаме нужда от много по-проактивни действия от страна на Европейската комисия, за да надградим над постигнатото от предишните законодатели и да съблюдаваме, че наистина само при най-строги обстоятелства могат да се използват е, животни за опити и че във всички останали случаи се разработват методи без използване на животни и те се прилагат на практика. Благодаря ви. Много ви благодаря. В заключение ще дадем по една минута, минута и половина на двете вносителки. Започваме думата с госпожа Роберта Фанасари. Acceso, си. Allora, eh, ringrazio per gli interventi. Благодаря ви. Благодаря на всички изказали се. Виждам, че много се говори за хуманното отношение към животните. Проблемът е, че ако методите за изпитвания не са задължи, не са неизбежни, а става въпрос за методологични грешки, става въпрос, би трябвало тези методологични грешки напълно да бъдат премахнати много лекарствени средства, които бяха пуснати на пазара през последните 10 години сладаха слабости и много лекари и специалисти твърдят, че именно в висекцията е грешният метод за тестване е и именно тя е отговорна за тези слабости. Директорът на Центъра за научни изследвания в Франция, един от водещ, водещите онколози в страната, заяви, че е срамно и ужасяващо, че тази практика в секцията не беше, че си просто забранена предвид факта, че тя не само, че е жестокост към животните, но не дава очакваните резултати за медицинската наука. Така че като погледнем назад след няколко дни, ще се питаме как въобще може да се е стигнала до този ужас. Какво може да сравним тази практика с робството или с апартейда? И единственият законодателен над, който можем да приемем, за да сложим край на тази система, е незабавно да се сложи край на всички отстъпки, които се правят за изпитванията с животни в лабораториите. И това изискване трябва да се наложи на фармацевтичните лаборатории мораторий е възможно най-скоро. Редица водещи учени и а, научни институти настояваха за забраната на висекциите още през 1910 година. Тоест закъсняваме с около 100 години. Казвате, че ни е нужно повече време. Според мен положението вече е нетърпимо. Доказателствата са безапелационни. А освен това, вивисекцията, като се има предвид цената за разработване на лекарствата и цената свързани с слабостите от използването и се струва милиарди на економиката ни като цяло. Съгласно данните, с които разполагаме, и съгласно проучвания, които са осъществени в период на десетки години. Имаме доказателства, че вивисекцията не помага нито на болните, нито прави нещо за подобряване на отношението към животните. Благодаря ви, като си има предвид, че непрестанно а, се използват а, животните, където няма нужда от тях в рамките на РИЧ. Като си има предвид, че Европейската комисия признава, че може да се постигне повече при прилагането на методите за изпитвания без животни, като си има предвид, че продължават да се помъкват през задната врата изпитвания върху животни на, на козметични продукти с погрешно тълкуване на РИЧ, става ясно, че РИЧ не функционират както се очаква. Трябва ни е, смяна на парадигмата за начина по който се прилага РИЧ. Имаме нужда от стратегически план, който да ни помогне да подобрим човешкото здраве и едновременно с това да гарантираме хуманно отношение към животните. Така че нека да си сложим е, край на крайна срок за това, нека да изпълним целите си, нека да не използваме е, регламент рич неговите слабости за изпитвания на животни косметични продукти. Благодаря ви. Най-напред бих искала да благодаря на вносителите на петициите, на които още веднъж благодаря за присъствието тук в Европейския парламент, след като изслушах Европейската комисия и представители на политическите групи. Ще, тези петиции ще, ще останат отворени и ще продължим да работим въз основа на допълнителната информация и последните напредък от страна на Европейската комисия, а пък от Европейската комисия изискваме да ни държи в течение за напредъка Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Петиция номер 0439 от Андрея Ротиляно, внесена от името на Комитетът за борба с избиването на птици и неизпълнението страна на Република Кипър на регламентът за защита на дивите птици. Вносителят на петицията не присъства на днешното заседание. но ще проследи за заседанието в интернет. Той ни изпрати също така с обновени документи. Дам думата на Пол Спек от Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Европейската комисия е съгласна, че незаконният улов с капани на бойни птици продължава да е проблем в Република Кипър и това има много сериозни последици за популациите на птици. Но освен това, тъй като мотивът за уловата на тези птици, т.е. консумацията на пълни птици в ресторантите все още не е преустановена. Бих искал да осведомя комисията по петиции, че кипърският закон продължава да е съвместим с европейското законодателство, т.е. има проблем с изпълнението, а не проблем с не спазване на правилата. Също така имаше някои положителни стъпки от страна на кипърското правителство в последно време. Сред тях са налагането на глоби при повеки на място за, използва, за лавещите птици с капани и това даде положителни е, резултати през последните сезони на лавяне на пойни птици. Ако погледнете последният доклад, е, картината е доста смесена. Някои видове ловене с капани намалява в известна степен, но в е, други области, в по отношение на други видове, има леко увеличение. Тоест, е, Подлагането на глоби има и известен освобождаващ ефект. В заключение Европейската комисия си отбелязва засилването на усилията за изпълнение, на прилагане на законодателството от страна на кипърските власти. Продължава се притеснява прекалено високото равнище на лавяне с, на пълни птици с капани и ще продължава много близо да следи действията на кипърските власти и борбата с улова на пълни птици с капани. Основният приоритет за нас са два аспекта всъщност. Първият е премахване на първопричините за тази практика, т.е. да се опитаме да намалим консумацията на пойни птици в ресторантите. Също така разгледаме, разгледахме и альтернативни варианти. Така, например, организирахме семинар в Кипър за кипърски съдии, за да, са, стан, за да станате по-добре запознати с европейското законодателство. Към момента много рядко НПО и отделни граждани се обръщат към кипърските съдебни власти с проблеми, свързани с улавянето на политически кампании. Това е положението към момента. Продължаваме да следим какво се случва на място. Благодаря ви. Има ли реакции от името на политическите групи? След като чухме позицията на Европейската комисия и след като разгледахме петицията, взимаме решението петицията да остане отворена. И с това приключваме тази точка от дневния ред. Продължаваме с точка 15 от дневния ред обмена на мнения с а, ръководната група по Брексит на Европейския парламент. Членовете на ръководната група са шестима. Господин Фахощат, господин Сиво Периор, господин Ламбертс, господин Таяни – т.е. четирима от членовете на ръководната група ще вземат участие на днешното ни заседание и незабавно давам думата на господин Ферховщад. Но преди всичко ви поздравявам с добре дошли, добре дошли и на постоянният на представите на постоянното представителство на Обединеното кралство към Европейския съюз. Господин Ферховщат, имате думата. Uh, uh, благодаря, госпожо председател, много. И благодаря и благодаря на първо място, че ме поканихте и мен и другата направляваща група по въпросите на Брексит, за да говорим по тази точка в дневния ред на комисията, по петициите. Може би трябва да ви кажа, че днес предстои още една група по Брексит. Днес ще заседава, но не за правата на гражданите, евентуално за тъй нареченията въпрос за е, ирландската граница, която след 60 секунди ще получим в точно 4 часа. Ще получим такова предложение. Така, на първо място знаете, че Комисията по петициите не за първ път получава петиции, които се отнасят до правата на, на гражданите в контекста на Брексит. Така е вече една година, бих казал от ден първи, на работата на направляваща група по Брексит, като ние внимателно разглеждаме тези внесени петиции. Както знаете, правата на гражданите за Европейския парламент са водеща приоритет от самото начало. Така е и днес. За две години и половина сме обсъждали неведнъж по много поводи с водещия преговарящ Мишел Барние за това как да запазим правата на гражданите от двете страни е, на Ламанша Грижим се и за гражданите на Европейския съюз, живеещи в Великобритания, така а, както и за британците, които живеят на континента, т.е. в Европейския съюз. Говоря за близо 4 милиона души. 3 е, милиона в, живеещи в Великобритания и определено над 1 милион а, е, британци, които живеят на континента. Успяхме да запознаем а, е, Мишел Бърние с поставените а, въпроси от гражданите в Комисията по петициите, но не само от тази комисия, тъй като Комисията по гражданските права и други комисии на парламента също разглеждат такива съображения. Обеден съм, че е, господин Бораско и други много колеги са си, си спомнят за това. Говорихме по тези въпроси много. Съвещавахме се заедно с комисията по гражданските права в както и съответно с Вътрешното министерство на Обединеното кралство. Те в момента разработват и наречения статут на уседналост. Нещо, което на нас не ни харесва като термин, защото ни се струва, че а, а, а, за хора, които са от Европейския съюз и години работят и живеят в Обединеното кралство, не бива да се наричат преселници, които да трябва да осядат някъде. Това, струва ми се, има друг контекст. Но както и да е, това е понятието възприено от Великобритания. И така, в това свое е, кратко изказване сега бих искал да ви запозная с различните възможни сценарии, тъй като те са разнолики ще има ли споразумение за оттегляне, тогава правата се описват там, но това са е, едно нещо, а начина по който Обединеното кралство че своите органи на управление опазва или реализира тези права е съвсем друг въпрос, който искам да обсъдим. От друга страна, а, имаме това, което, обединен, което а, държавите членки са направили вече по отношение на британските граждани. Третата тема, която искам да поставя. И четвърто, на последно място, ако нямаме сделка. Какво точно се случва в такъв случай а, с а, гражданите, с тези граждани? Мога да ви кажа, че когато бе договаряно споразумението за отегляне на Великобритания, ние а, се а, постарахме в а, групата по Брексит да въведем доста подобрения по отношение на правата, които се предвиждат в споразумението за отегляне. Нашето виждане от самото начало бе, че тези права трябва да, се, да останат същите те просто да продължат да съществуват а, а, такива, каквито са към днешна дата. А, и а, това бе предложението на а, Обединеното кралство, обаче не беше така. Не беше просто да продължи а, да продължат да съществуват тези права. А, те искаха да тласнат и да, преговарящи от двете страни да подобрят първоначалното предложение. Това означава, и аз сега ще ви запозная с това, докъде нашите усилия в това отношение успяха, да се включат децата при събирането на разделени семейства, това, което не беше предвидено, т.е. бъдещите деца, които още не са родени, не, не бяха предвидени. На нас ни изглежда очевидно, но не бяха част от преговорите първоначално, второ координация на социалните придобивки, да няма два типа социални пенсионни права и, на следващо място пряко прилагане, т.е. правата да могат да се отстояват и от тях да се ползват гражданите пряко пред съдилища в Обединеното кралство. На следващо място правилото на Европейския съд да има право се произнася по отношение на прилагането на правата. На следващо място подробностите относно независим орган, който да действа от името на гражданите, т.е. независим мониторингов орган, който се предвижда в споразумението за оттегляне. После дълга битка и накрая, мисля, успяхме да, побед... да се наложим схемата за уседналостта да бъде безплатна, защото тя първоначално не беше безплатна в споразумението за оттегляне и после, в последния вариант вече е, е безплатна. след това краят на преходния период да бъде датата за за а, признаване на тези права, а, да, а не датата на споразумението за отегляне, защото а, този преходен период може да е 14-15 месеца, но може да е и още две години. А, и последно, свободата на придвижване по време на прехода. При, през преходния период нещата остават такива каквито са т.е. всички свободи продължават се упражняват. Това са все неща, които след преговорите е, станаха част от споразумението за отегляне. За нас нещата не са перфектни, като например правата за нагласуване в изборите не бяха напълно признати, приети, но може да кажем, че за 80-85% от нашите е, настоявания бяха приети. Сега е, трябва да кажа отново, че говоря за правата, които ще бъдат обезпечени в споразумението за отегляне 85% не е добре. Аз не съм успяла в моя живот да печеля 85% от желанията си, но може би това сравнение не е уместно точно тук. Трябва да кажа, госпожо председател, че много от тези моменти, които поставям на вашето внимание, бяха разглеждани и в петициите а, които сте а, получавали и, и вие. А, не всички. Ще ви давай ви пример за правото на глас в приместни избори. А, това не е наша компетентност. Ние може да изразем само нашето желание <clears throat> по отношение на местните избори, тъй като, знаете, те се опират на националното законодателство. Това, което ние искахме е да тласнем държавите членки да направят максималното, за да се координират а, до максимална степен а, а, по отношение на своите а, системи в това отношение. А, повече или по-малко това са нещата, които а, ни занимават в споразумението за оттегляне. Нали, то не е в сила, още сме в несигурност. Ако има друго споразумение а, и това се възприеме, но все още нямаме сигурност какво ще стане и дали това ще стане. А, сега, втория момент е как това ще се прилага, защото знаете, системата и правилата, правата, а, статусът на а, уседналост, как ще се реализират а, тези права в този контекст. А, имаше срещи с Вътрешното министерство на Обединеното кралство. Там има система, която е максимално лесна за ползване и а, тя а, е а, широко достъпна, не само дигитално отношение, т.е. по интернет, но освен това има хора, които не могат да ползват интернет. А, имаме възможност тогава те да ползват по обичайните начини. Затова ние искахме помощ, специална помощ да се оказва на уязвими лица, които не могат да ползват съществуващите системи. Затова искахме е, напълно на независим орган, който да контролира начина по който се прилага този статут на уседналост имаше доста оживена дискусия, защото британските органи казваха, ние имаме инспектор, който се занимава с това в Вътрешното министерство, но ние смятахме, че един независим орган за наблюдение трябва да бъде реално независим, а не а, да бъде в структурата на Вътрешното министерство, а, които, о, са, което всъщност трябва да организира работа по този статут на уседналост. А, и а, също така прочетохме а, доклада на, нез... на главния гене инспектор от 2 май тази година за статута на уседналост и смятаме, че все още не са решени всички подробности. И това, което е важно и притеснително е, че Напоследък виждаме доклади, където вместо хора, които очевидно заслужават статут на оседналост, не им се дава такъв. Смятаме, че има доста така данни, които стигат до нас, нашата група по Брексита за, от хора, които вече примерно две десетилетия живеят в Обединеното кралство и към момента са а, получили статут, а, на, пре, а, който е на предшестващ уседналостта. Е, смятаме, че те заслужават и трябваше да им се даде статут на уседналост в Великобритания. Е, работа са доста е, различни и хората питат каква е разликата между тези е, два статута. При предварителния статут на уседналост имате по-малко сигурност, отколкото при статута на уседналост. Тези притеснения ни, а ние ги вземаме при сърце, те се изразяват пред е, нас през изминалите няколко седмици, дори месеци. За да се реши този въпрос, ние е, смятаме, че може да се направи предложение на вътрешното министерство и отново, от, е, ако не от първия ден, а поне от месеци го говорим. Е, системата за уседналост е следната. Гражданина трябва да кандидатства, за да получи статут на уседналост и след това трябва да предоставите е, документални доказателства е, за тази цел. Ние предложихме на Вътрешно министерство, вместо да има кандидатстване с формуляр, защо да няма е, система за автоматично регистриране. Това означава, че ако вие се регистрирате, автоматично получавате статут е, на уседналост. Доказателствената е, тежест се обръща а, сега, а, в такъв случай, Вътрешното министерство, ако каже, че примерно ние имаме данни, че вие не сте били тук в Обединеното кралство повече от 5 години, както твърдите. А сега, когато се подават а, тези заявления, виждате, че има над 100% покритие и тези в хора във вътрешно министерство по документи и на базата на други факти могат да докажат, че е, съответно заявителя не отговаря на изискванията. Вие виждате, има и неодавна резолюция, прията в пленарна зала, че ние настояваме пред властите в Обединеното кралство да тръгнат в посоката към автоматична регистрация, т.е. система на регистриране, а не система с подаване на е, заявления, както е, стоят нещата към днешна дата. И така, това е, по отношение на споразумението за оттегляне. Значи ние не искаме да го променяме, а става въпрос за тези права, които вече са заложени в това споразумение. Ние продължаваме да отстояваме значението на това какъв е метода да се спазват тези заложени вече права. Следващият момент, в случай, че нямаме сделка, ние е, всички знаем, че споразумението за отегляне все още не е одобрено и не е ясно дали ще има такова споразумение, дали ще има съгласие между съответните страни по него. Е, няма съмнение, че това, което е постигнато е, към днешна дата в споразумението за отегляне, може да стане част и от друго споразумение. Нали? Не, не говоря за това. Та, несъмнено, ако няма сделка, гражданин на Европейския съюз, живеещ в Обединеното кралство, ще трябва да кандидатства за тъй наречената нова схема за уседналост. Но ако няма споразумение за отегляне и тогава европейските граждани трябва пряко да поискат статут на уседналост, то тогава няма да има защита няма да има, например, преходен период 14 месеца или ако той не бъде удължен, всички права на Европейския съюз падат. Т.е. никъде няма да има никакво влияние върху правата, но ако няма споразумение за отегляне, значи няма да има преходен период. Тоест, да се продължат правата, дали има преходен период или няма, няма значение. Така ние се позваваме на международни споразумения. Всичко, което казвам, стъпва на международни споразумения между Европейския съюз и Обединеното кралство. Ако няма такова международно споразумение, може ли едностранно Обединеното кралство да променят правилата? Примерно, да, иска днес гражданин а, такъв статут, а, получава, но утре или в други ден Обединеното кралство променя тези разпоредби, променяйки закона или нещо друго и казва, ето това вече не се опира на международна спогодба, това е едностранна система само на Обединеното кралство. Става въпрос за правото на защита пред Европейския съд в случай на липса на сделка т.е. альтернативни начини, чрез административен преглед или съдебен контрол в Обединеното кралство. Няма да има такъв случай и независим наблюдаващ орган който да извършва мониторинг за това колко сериозно се приема тази система и как се реализира. Няма да има също така възможност а, а, да се присъединят към статута <clears throat> на а, уседналост деца и други членове на семействата, преразделени семейства, ако нямаме сделка. Обединените кралство описва а, ситуацията, като в широк план нещата ще останат каквито са сега. Ама това означава, че нещата няма да са като сега, а ще бъдат както сега, но в широк план. Това е ако нямаме сделка. Също така няма да има координация на социалните придобивки, социалните права в такъв случай социално-осигурителните права. А значи, ако нямаме сделка, а, дава се статут на гражданите на Европейския съюз, но всички, но без тези гаранции, без тези защити, изброени в споразумението за оттегляне и също така по въпросите за социалните осигурителни права и така нататък, нещата ще бъдат много по-тесен кръг, отколкото са сега. На второ място, гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз също ще има проблеми, които ще трябва да се решават и по, и по отношение на тях. Знаем, че това е национален въпрос и системите са различни в 27-те държави членки. Ние се опитваме да постигнем максимална степен на координация. Изготвяме такива текстове като проект и се стремим към това, но това означава, че хората, които живеят в 27-те държави членки, и както знаете, ние винаги сме е, настоявали да има мерки, които да дават правни гаранции за а, гражданите, не само европейските в Обединеното кралство, но и за а, тези на Обединеното кралство, които живеят в Европейския съюз от 27 държави членки. И така ще продължим а, а, с това, без значение дали има или няма сделка, а, а именно да настояваме пред групата по Брексит, работната група по Брексит, която прилича на тази нашата направляващата група по Брексит, която работи един ден, работят, ама не направляват процесите. Значи това е обратното на това, <laughs> което ние правим в Европа. А, та така, не? Точно така. Ние можем по-добре да направляваме развитието. И в много отношения мога да кажа, че това, което се стремим да постигнем е, е повечето държавите а, на Европейския съюз 27, а, в случай, че няма сделка, да, да се а, въведе гратисен период. Т.е. в повечето от 27-те държави правата ще останат същите. Но след изтичането на този гратисен период, те ще трябва да кандидатстват за удължаване на а, статута а, за пребиваващи. А, така ще стане в повечето от европейските държави членки ние също се стремим да настояваме 27-те държави членки да направят максималното. Също така стои въпроса в случай, че нямаме сделка, какво може да направим? Някои хора казват, ще си очертаем с, с гаранционни мерки а, правата на гражданите. Тази глава, или както там го кръстим, в споразумение за отегляне, като го отделим в отделно споразумение. Тоест, Клод знае, ние направляваме това, но нямаме определен ентусиазъм. Проста причина за това е, че не искаме да влизаме в някаква стратегия, където Обединеното кралство си, при, си избира а, каквото си харесва по отношение на техните само граждани. И казваме, това ни харесва. А между другото, е, имаме проблем с самолетите. Може ли да се договориме отделно тук е едно, едно договорче за това? А имаме и някои притеснения за рибите. Може ли да се договорим? И докато се усетим, а това се описаваме, че стане така, че няма да имаме а, споразумение за отегляне при, по един структуриран начин на водене на преговори, а ще имаме е, една плеяда от договорчета, където Обединеното кралство се избира каквото му харесва и не поема никакви задължения. Така че ние искаме да си оградим с гаранции правата на граждането, без значение дали има сделка или не. Това означава, че и от двете страни да се поеме, е, трябва да се поеме едностранно ангажимент. Ангажимент не го наричам сделка, при което Обединеното кралство се съгласява, не се съгласява, а заявява, че ще обхване, дори е, да няма сделка, правата по начина, по който го говорихме и ние е, това, което ние искаме, нали, една по-лесна система за регистрация, а не кандидатстване. И държавите членки на 27-те правят е, реципрочно същото. Е, и ще се зачита това. Това търсим. Някои ще кажат, това не са ли дреболии, дали го кръст, ще го кръсте сделка или споразумение или спогодба. Не, това са две едностранно поети а, неща като ангажименти, като а, сделка или а, това трябва да се направи, без значение дали ще има или няма да има сделки, да се направи сега, за да се избегне това а, раздуване на балона от а, плеяда, а, чрез плеяда от такива мини а, спогодби за да си гарантират те само преимущества в бъдещите си отношения към, с нас. Това исках да ви кажа. Това обобщава години труд, с които ние с господин Таяни също а, сме положили тези усилия и всички ние, които работим по тези въпроси. Благодаря ви, благодаря много, че сте тук. Давам ви думата, госпожо Хюбнер. Много е трудно някой да говори след Фер, Ферховщад, но искам да кажа няколко неща, които смятам са важни. Разбира се, ако няма сделка. Това не е пост... крайната дестинация на Обединеното кралство. Ние в един момент ще започнем да преговаряме по бъдещи отношения. Но тъй като подхода без сделка не решава въпроса за гражданите, дори и уреждането на бюджетните въпроси или ирландската граница, то тогава абсолютно ни е ясно, преди да започнем да договаряме бъдещето, като пред, пред, е, условие трябва да се а, е, реши този въпрос правата на гражданите и други неща, а, е, които в момента не мога да се сетя. Но второто нещо, което а, също е част от това, макар и не винаги ясно формулирано, по отношение на правата на гражданите имаме само обещания на думи от Обединеното кралство, от 2017 година го говорим тия неща, но нямаме нищо като правен документ, нещо черно на бяло, е, защото нямаме гаранции, че те няма да направят нещо или пък да направят нещо друго в последствие. За съжаление, нали, те са ни приятели, но това, което се договорим сега, няма да е, за съжаление, нещо обвързващо за последващите правителства. Е, трябва да кажем, че не сме е, в перфектно положение и ние, ако няма сделка, както каза Егин, от първия ден има натиск от наша страна, също така и от съвета, да бъдем щедри всички по отношение на правата на гражданите. За това което ние правим а, на континента и мисля, че това е, е подхода. И ние всички направихме много а, с а, всички участие в процеса от Обединеното кралство, а, провеждахме много срещи имаше много хора, които идват и разговарят с нас за взаимното признаване на професионалните квалификации. Това очевидно е част от националната компетентност за това решаването на този въпрос. Дадах този въпрос вчера като пример по отношение на медицинската професия, Франция и Обединеното кралство вече договорят, не знам дали е, е вече в сила или не, е, за двустранно споразумение за признаването това е важно за нас, за всички нас на континента. И вие също във вашите страни, предполагам, говорите за това и политически активно работите, не знам, но може да помислите за такива решения, които да облегчат положението. Дори нашите студенти, студентите ни, които учат в Обединеното кралство и ще се върнат в нашите страни, техните квалификации да бъдат признати. Това също е важен въпрос. Благодаря. Muchas gracias, Presidenta. Solamente para informar la, la Comisión de las Peticiones que hará... Благодаря. Аз ще говоря на английски. Woman of this comedy. Комисията АВКО другата седмица ще организира изслушване с а, организациите на европейските граждани, които живеят в Обединеното кралство и на британски граждани, живеещи в е, държави членки на Европейския съюз. И вие като председател сте поканена. Разбира се, изслушването е свободно достъпно за всички членове на на Европейския парламент, но исках да поканя специално председателят на комисия по петиции и членовете на бюрото. Смятам, че това ще бъде едно силно послание, което ще отправи комисията АВКО към европейските граждани. Искаме да се зачитат прав, правата на тези 3,5 3,6 и 3,7 милиона, които живеят, европейски граждани, които живеят в Обединеното кралство и над 1 милион британски граждани, които живеят в Европейския съюз. Както каза и господин Ферховщад, има и много проблеми свързани в Северна Ирландия, защото много граждани на Северна Ирландия живеят в Република Ирландия и затова е важно да чуем гласа на тези организации. Важно е да им дадем гласност тук в Европейският парламент. За нас правата на европейските граждани, включително и на британските граждани, които живеят в Европейския съюз, са основния приоритет. Също така ми се струва, че изслушването днес в вашата комисия е много важна стъпка в тази насока. Всеки един от нас тук в Европейски парламент иска да защити както правата на европейските граждани, така и правата на британските граждани в Европа. Благодаря ви. Ние в Комисията по петиции винаги твърдим, че сме мост между европейските граждани и европейските институции. За това и изслушахме толкова много вносители на петиции, посветени на Брексит, за това и решихме да направим това изслушване с вас, след което ще изслушаме вносители на петиции от Обединеното кралство и от цяла Европа относители петиции, които ни молят за помощ. Така че много най-сърдечно ви благодаря за присъствието днес сред нас. Там в думата първо на госпожа Киртън. Благодаря ви, благодаря и на трима ви за присъствието днес тук. Още преди по вашето на референдума започнахме да работим по петиции, свързани с Брексит. Още преди референдума имаше притеснения, включително и с правото на гласуване, което си остава един от висящите въпроси има опасност да напусне от Брексит без сделка след 30 дни, което разбира се засилва и притесненията и страховете на гражданите. Политическата нестабилност Обединеното кралство с нищо не помага. Държа също така да се запише в протокола, че тонът и риторическите похвати на държавния секретар, когато говори за свободно движение и за правата на британските граждани, особено по партийните конгреси, по никакъв начин не помага за успокояване на страховете на гражданите. Мисля, че господин Ферховщад много ясно е, представи различните сценарии, но имам един коментар към вас и по-късно всъщност ще представя петициите на европейци в Британия и на 3 милиона. Така че бих искала по-скоро да изкажа тяхната позиция, не моята собствена. И тя е преди всичко да се гарантирането на правата на гражданите не е малка сделка гарантирането на гражданите на техните права е преди всичко възможност да се възползват тези граждани, които са повярвали в Европейския съюз, които са се възползвали с свободата на движение, които са решили да се възползват от всички ползи на европейската интеграция, не са тези, които би трябвало сега да се превърнат в жертва напълно без с нищо да са виновни, независимо дали става въпрос за британски граждани, които живеят в Европейския съюз или европейски граждани, които живеят в Обединеното кралство. именно тези хора трябва да ръководят е, моралните ни решения, когато обсъждаме Брексит. И това не може да... Е, и не можем да се водим в същия морален компас, както се водим при изключването на сделки за възокупаването, например. Тук говорим за хора, за цели семейства и мога да ви уверя, че Притеснението сред тези хора непрестанно се засилва. Тези хора наистина се безпокоят. И смятам, че трябва да вземем предвид и тяхните, техните притеснения съвсем насериозно. Виждам, че има напредък. Ще, ще да е чудесно, ако на пленарното заседание в Страсбург бяхме успели да се обединим около ясно изискване да бъдат гарантирани на всяка цена правата на гражданите Относно на 3 милиона европейски граждани, живещи в Обединеното кралство. Те преди всичко се притесняват от това, че бъдещите правителства могат да променят правилата и няма никакви гаранции как може да се разреши някакъв спор, какво ще се случи, ако бъдещите правителства променят позицията си. Това е един от въпросите ми към вас. А по отношение на Британската граждани в Европейския съюз виждаме много голяма разпокъсаност между държавите членки ще бъде наистина чудесен и много, силен, много силно послание от страна на Европейския съюз, ако може да се хармонизират правилата във всичките 27 държави членки на Европейския съюз и то сега. Да изпратим ясно послание, че подкрепяме гражданите, които са се възползвали от свободата на движение, така както искахме от тях, за да пътуват свободно, да учат, да работят в чужбина, да създадат семейство в друга държава членка. Нека да покажем, че това това е прекрасен успех, а не да оставим тези хора в парализиращо състояние на страх и притеснение какво ще се случи с тях след един месец. Благодаря ви. Думата има Кот Мораеш. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на комисията по петиции за организирането на този дебат с членовете на ръководната група по Брексит на Европейския парламент. Участвах на немалко от заседанията на тази ръководна група в качеството си на председател на комисията Либе. И държа да се върна това, което кажа Гифех още също така, което казаха и Денута Хубна и Антонио Таяни. Не бива да припомняме, че от самото начало искахме система, която се основава на декларации, а не на система, с която разполагаме в момента. И ако трябва да сме съвсем откровени, Ги Ферховстът явно си даде сметка от самото начало, че ако нямаме система, която се основава на, само на декларация и ако няма адекватна система за съдебен контрол и съдебна помощ има опасност от злоупотреба или недобро управление. Това вече, разбира се, е обращение от миналото, но държа да отбележа, че ръководната група по Брексит с много усилия, както каза ги Ферховщат, се опита да подобри положението с правата на човека на трите милиона британски граждани, живеещи в Обединеното кралство и на британските живот, е, граждани, живеещи в Европейския съюз. Няма да повтарям изчерпателното изложение на Гифер Хофстът, но не бива да го забравяме. Въпросът сега е многостранен. Госпожа Кратин Далин споменава някои от важните аспекти и аз бих искал да се спре само на някои от тях. Какви са настоящите трудности, при които се сблъскват 3 милиона европейски граждани в Обединеното кралство и британските граждани в Европейския съюз. Мисля, че представителите на Обединеното кралство са наясно с проблемите с регистрацията и това е съображение, с което трябва да продължава да се занимава ръководната група по Брексит все още сме член на Европейския съюз и проблемите с системата за регистрация не бива да бъдат подценявани, защото те само допринасят за засилване на притесненията, също както и риториката в Обединеното кралство в момента по отношение на свободата на движение. И между другото ги не бива да я пренебрегваме, защото се стига до толкова силни призиви за слагане на край на свободното движение, че то, че начин начин, че този вид риторика в момента влияе на начинът, по който се чувстват британските граждани в Обединеното кралство и британските граждани в Европа и европейските граждани в Обединеното кралство. И знам, че много други колеги да вземат участие в дебата. Затова в заключение държа да отбележа, че е важно да се вземат правите на двете категории граждани и че за мен също е важно да се отдели въпроса за правата на гражданите от останалите видове споразумения. Съгласен съм, че когато се обсъждаше споразумението за оттегляне, когато се обсъждаха всички тези е, теми с Обединеното кралство, не беше много важно да не се оставя възможност за избиране от дъвни области, които да, които да включат споразумение и други не. Но много е важно да се отбележи, че някои от членовете на работната група в крайна сметка се убедиха, че е много важно да имаме подкрепата на съдебните власти. Всички, мисля, че вече са наясно какво се случва в Европейския в една доказва каква е основната опасност. Тоест, постфакто да бъде поменяти правилата, защото вече няма да го. Да, защото съда на Европейския съюз няма да има юрисдикция в Обединеното кралство. И затова настояваме за създаване на независим надзорен орган. В противен случай, какво гаранция можем да дадем на хората, живещи в Обединеното кралство, на всички тези семейства? в немалко държави в Европейския съюз са спуснати историите събиране на семейство, особено държавите, които имат колониално минало. Така че, както знаете, обсъдена беше темата в Камерата на общините, в парламента на Нидерландия, но нещата се развиват много бързо и се радвам, Гей, че си готов да обсъждаш едностранно желанието на Обединеното кралство да се обсъди отделно въпроса с правата на гражданите. Но според мен е важно да не се, да не се забравя ролята, като в момента играе съда на Европейския съюз. Така че, моля ви, не подценявайте настоящата риторика в Обединеното кралство. Нашият парламент а, реши да заеме позицията за плата на гражданите в момента, в който реши да го направи. Може би беше известно закъснение, така че моля ви, не се а, подвеждайте по спазване на принципите, да не се избират отделни области, а обмислете възможността за обособяване, отделно споразумение, което се гарантират правата на гражданите трябва да успеем да го постигнем и не на последно място, защото към момента, до момента получихме толкова, толкова много усилия в това отношение. Thank you, Madam Chair. I sit here... Благодаря, госпожо председател. Аз съм тук като представител на Обединеното кралство 22 години живях живях е, е в Германия. Имам двойно гражданство. Мисля, че знам какво означава а, е, за 20 милиона граждани е, на Европейския съюз несигурността, на която, с която трябва да живеят днес признаването на професионалните квалификации, правото на движение, е нещо, което използвах за да изградя своя живот в Обединеното кралство. През последните години се сблъсквам с враждебно отношение враждебната среда, която се създава от вътрешно министерство. Аз се боря, борих се много дълго, за да получа за да се здобия с паспорт за моята дъщеря, родена в Обединеното кралство. Но това не е въпросът. Това са проблеми на милиони граждани, които живеят в Обединеното кралство днес. Около 40% от кандидатстващите за статут на уседналост получават предварителен статут е, на е, седно. Това са хора, които са живели в Обединеното кралство над 20 години. Това създава усещането за притеснение, несигурност и тревожност Борис е, Джонсън се бори, така да се каже, така както как каза той, за правото да се живее а, и да се остане също в Обединеното кралство, но очевидно това не е така. Чакаме този документ, за който говори Гири, че ще дойде след 60 секунди, предполагам вече е дошъл и там ще се предложат нови сделки. Естествено, ние още не знаем какво съдържа тези предложения. А, а аз ги знам, но ще ви трябва да ми дадете да, един час поне да, да ги разкажа, каза господин Ферховщав. Е, това ще е ексклюзивна новина но се надяваме да са добри новини за европейските граждани. Но това, което искам да говоря не само за случая, когато няма да има сделка и ужасните последици, е, за които това би изложило гражданите от двете страни на Ла-Манша, за което говориха двама от моите колеги, но и за това, което вече е договорено с а, 27-те държави членки, макар да още да не е прието от а, Камерата на общините, в тези декларации за Брексит ще чуете и относителите на петиции след малко, че има доста празноти, въпреки това моето желание е да обясним защо тези пропуски е, са допуснати. Сега няма да говоря конкретно за това, защото след малко ще чуем за какво става дума. Има и друго искане, а именно за гарантирането отделно на правата, да, което да стане е, факт, а не да бъде само обект на устни декларации и е, хората да не се използват като пионки на една политическа шахматна дъска. Благодаря. Благодаря, госпожа Том. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на ръководната група, които са тук. Няма да правя политически декларации. Е, това го правим всеки ден но не искам а, е, да се присъединя към това погребално настроение, което усещам тук в залата. Искам да попитам ги. Ти говори за малките сделчици мини споразумения. Имаме също така и въпроси, които са състоят в това, че няма пълно разбирателство между държави членки за такова по отношение на това, което би се съдържало споразумението за отегляне. И за тези мини споразумения днес чувам, че вече има такива неща, които се работят в Естония и ами, съм склонна да вярвам на, на това. Та ситуацията по отношение на тези преговори днес като че ли ни разцепва. Какво да направим, за да сме сигурни, че имаме единен, обединен европейски подход? Въпросът ми сега към всички други, къде е точката, от която няма връщане. Е, повратната точка по отношение на тези малки странични едно, двустранни споразумения с, Великобрит... с Обединеното кралство. Не искам да съм песимист, но искам да знам. Предполагам, че имате някакъв план, който не е А, Б, С, Д, а направо план F. You see, I, I was a reporter on аз, а, а, госпожа Зданко, а, Зданока, бях а, докладчик по въпросите на европейско гражданство и имаше и друг такъв доклад на колегата Катани по европейското гражданство. И двата не, се, а, е, не получиха пълна подкрепа. Аз Искам да кажа, че каквото и да излезе от преговорите по Брексит, ние тук в Европейския парламент трябва да работим като европейски граждани, за да избегнем тези проблеми, за които сега говорим. Ако ние нямаме европейско гражданство, което не е по- просто производно от, от а, гражданствата на, европейски, на държавите членки и дава тези права, ще се сблъскваме, а няма да решаваме такива проблеми като изложените. Каквито не вярвам в това в бъдеще да се поемат някакви ангажименти, защото те могат да, от тях може да се оттеглят. И това са идеи, които се подкрепят от други, но не от самите граждани 15 години. Е, се е, стои въпроса е, между Латвия и Естония за хората се изискват се какви ли не документи, говори се за натурализация, но нищо не се направи. В Естония го чакаме това повече от 15 години никакви поети ангажименти на практика не се сбъднаха. Това е края на моето изказване. Благодаря, господин сеньор Деверха. Muchas gracias, <clears throat> señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Днес участвам в работата на комисията с като член на, на комисията на петициите също и участвам в комисията по конституционните работи. И най-напред искам да благодаря на комисията по петициите, която организира тази сесия. Мисля, че тя е изключително важна. И е много хубаво, че успяхме, че имахме тук трима члена от групата пилотната група във връзка с Брексит, с господин Вернолщет, който ни даде много подробна информация за проблемите, които биха могли да възникнат в случай на Брекзит без споразумение, що се отнася до правата на гражданите. И това е едно от основните притеснения на комисията. Освен това искам да се възползвам от факта, че между нас има вносители на петиции, да благодаря за тяхното присъствие, за техния, техния ангажимент. И искам да изкажа своята солидарност, както и солидарността на други държави членки и други граждани, които е, европейски граждани, които са в е, Обединеното кралство и е, британски граждани, които са в европейските страни. Ние тук е, нямаме транснационални листове. Тук е, бяхме избрани, за да е, представляваме правата на европейците. Моите моите колеги Джуд и Клод също имат същите притеснения по повод правата на британските граждани. И без да влизаме в подробности, защото чуваме носителите на петициите, без да влизаме в подробности на тези петиции, искам да кажа, че референдума беше една изключително лоша идея. И от тук съответния резултат. Тук разглеждаме проблемите, които гражданите ще имат. И тук се сблъскват два принципа. Принципа на правото и принципа на мнозинството. Тук всички знаеме какви са основите на либералната демокрация. Тя не се състои само в едно гласуване, където мнозинството печели, но има една харта на права, която мнозинството не може да потъпка и да нарушава. Разбира се, нашите британски приятели знаят за какво става дума, за един текст, който никой, никое мнозинство не може да наруши. А тук всъщност едно, едно малко мнозинство в Обединеното кралство се спечелиха. Всъщност Европейския съюз дава допълнителни права на гражданство, освен тези, които се гарантират от конституциите на държавите членки. Или пък този Bill of Rights, който Обединеното кралство има. И всичко това нещо може да се случи и в други страни с референдума в Каталония, с същия проблем с потенциално мнозинство. И така се слагат, се вземат е, под залог правата на останалата част от населението. И трябва да не забравяме, че това са права, които не трябва да бъдат потъпквани. И че нито едно решение каквото и да е то, не трябва да ги нарушава. Беше казано по време на някои събития, в изказванията на нашите колеги. Потенциалният резултат от референдума влиза в противоречие с поразумението от е, което е вече постигнато между Ирландия и Северна е, Ирландия, Северна Ирландия и Република Ирландия. Но общите рамки, този въпрос трябва да ни накара да мислим в перспективата на комисията АВКО по член 50. Този член не съществуваше, докато не беше подписан договор от Лисабон. И този член не предвиждаха количеството проблеми, които можеха да предизвикат, ако влезе в сила. Искам да подчертая също един елемент, който често беше споменаван в изказванията на колегите. Въпросът за ограничаването на права, гражданските права. Съгласен съм с това, което каза Гиверштадт. Що се отнася до и идеята в рамките на преговорите и на прилагането на някакво споразумение да не бъдем изкушени от мини споразумения. Но вече има и този, се поставя въпроса с а, а, правото на гражданство. И това вече беше обяснено, че Всичкото това може да стигне до съда и въпросът е да се балансират въпросите гражданство с останалите въпроси, риболов и така нататък. Но не трябва да забравяме това, което ни обединява като европейци. Това е член 2 от договор за функционирането на Европейския съюз. Благодаря solo añadiría una cosa de lo que ha dicho usted, no solo no hay una mayoría. Исках само да добавя нещо. Не само няма социално мнозинство в Каталония, но просто един такъв референдум е незаконен спрямо законодателството. Благодаря. Аз съм европейски депутат, който представлява Шотландия в Великобритания, но съм френски гражданин и съм един от трите милиона, които са завъртени в тази ужасна братележка Брекзита. Благодаря всички за вашата солидарност, но солидарността не е достатъчна. Както вече чухме, това, което ние искаме, това, което трите милиона искат – това, което британците в Европа изискват е повече от солидарност, нещо по-скоро свързано с законодателството. И тук ще продължа с моя а, приблизителен английски. Бих искал да отбележа преди всичко, че статута за уседналост не изпълнява целите за който е предвиден в Обединеното кралство. И държа да отбележа, че аз отказвам да кандидатствам за получаване на този статут. Знам, че все още сме член на европейски съюз и се надявам, че можем да останем до края на 2020 година, в случай, че излезем без сделка и по-дълго, даже и повече време ще имаме, ако излезем с споразумение. Аз лично не искам да излизам нито споразумение, без споразумение, искам голямото кралство да остане член на Европейския съюз. Но за да може това да се случи, е много важно през идните и не през идните дни, то през идните седмици да покажем повече солидарност към европейските граждани. Не само към европейските граждани, които живеят в Единното кралство, но и към британските граждани, които също са европейски граждани, които живеят в, държави, в останалите държави членки. Достатъчно изстрадахме през последните три години и половина. Трябва да сложим край аз мога да ви разкажа собственият си, собствената си история, да ви дам пример с нея, но всяко семейство има собствена история. Аз не искам отлагане с една-две години, за да се разреши проблема с Брексит и евентуално дори да не, излез, да не излезем от Съюза. Така че искам да намерим решение, но това не може да е за сметка на семействата, живеещи в Обединеното кралство и в останалите държави. Така че да, трябва да се гарантират правата отделно. Това е много важно и трябва да стане с първичен законодателен акт, а не с вторичен. Ние сме граждани на Европейския съюз, разполагаме с европейско граждани, то трябва да има някаква стойност той имаше стойност за мен, когато се премести в Обединеното кралство, когато се влюбих и се ожених за съпругата си. Трябва да има някакъв смисъл за децата ми и за внуците ми. Трябва да защитим европейското гражданство. Целият свят ни гледа. Трябва да се погрижим за собствените си граждани. Това трябва да се случи и то чрез законодателен акт. И отправям си към Гифер Хоштадт и към всички европейски институции. Не, търс, не очаквайте Борис Джонсън и британските власти да намерят някакво решение. Намерете го вие и то са законодателен акт, за да гарантирате, че нашите права ще бъдат защитени и че не, няма да ни се налага да кандидатстваме за статута за уседнало се, че можем само да се регистрираме чисто и просто и да знаем, че каквото и да се случи, нашите права ще бъдат защитени. Имаме нужда тази гаранция и това е моята молба днес към вас. Осъществете го през идните седмици. Señor Porrit. Señora Porrit. Ahí. Thank you, Chair. Um, I mean this... Госпожа Порито. Да, благодаря, госпожо председател. Мисля, че този дебат ни е, напомня неотменно, че в центъра на всичко стоят човешки същества. За много хора то, желанието да се регистрират за системата за уседналост е, създава затруднение. Ние сме там десетилетия. Обидно е да се мисли, че трябва да препотвърждаваш правото си да си там. Трябва да не забравяме, че всичко това става в контекста на една ситуация, където има непрекъснато уронване на правата на гражданите на Европейския съюз в Единото кралство, <clears throat> и, които живеят там и другаде, даже преди да се стигне до напускане. Ние чуваме как гражданите на Европейския съюз бяха лишени от правото да гласуват в референдума, макар той да касае техния живот пряко. Чуваме такива затруднения. те са били отпратени и по време на неодавна проведените избори за Европейски парламент. също така и самата схема за уседналост и нейното прилагане създава проблеми. Тоест, вие трябва да живеете в една среда, в която ви показва непрекъснато, че не сте съвсем желани. И а, в Обединеното кралство на практика се слушават на нещата по отношение на правата. А, съвсем наскоро едно семейство испанци, което живееха до моят дом, а, казаха, че те ще се махнат, защото вече се чувстват нежелани. А, странно е министър да празнува потенциалният край на свободното движение. Това е уронване на основни права, а не нещо, което която трябва да се приветства и чества. И аз подкрепям казаното от депутата Тарлинг за отстояването на човешките права, защото става въпрос за хора, за, техните, е, за техния живот и за това колко ужасно е това състояние на несигурност, което са принудени да живеят. Ние трябва да бъдем третирани като европейци, без значение дали правителството на Великобритания ще успее да изтласка страната си извън пределите на Европейския съюз. И така питам дали тези гаранции са в случай, че няма а, сделка и тогава, а, тъй като остават само няколко седмици до този момент, когато трябва да излезем, какво ще стане после, защото говорим става въпрос за правителство, което отказва да влезе в преговорите по един зарял и обмислен начин. Да. Тоест, след това ще има още по-голяма несигурност и още по-малко напредък за хора, които са в такова висящо положение. Защо? а, към днешна дата а, не се подписва това споразумение по отношение на регистрацията там чрез списване, може би постоянното представителство може да ни каже за, как стоят сега нещата, защо не се тласкат нещата в посока на едностранни гаранции още към днешна дата. В случай, че стигне до край на членството на Обединеното кралство в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Ройт. Мисля, че броят на петициите, на които стоят пред нас по отношение на правата на човек, на гражданите, проистичат от сегашното положение в Обединеното кралство. Тези е, характеристики са, касаят не само възможността да няма сделка, а и някои моменти, които е, ще се е, факта дори и при сделка. Струваме се, че това са неща, за които няма демократичен мандат, дори и ако се признае референдума, което може би не бива да правим. Но ние не сме имали никакво гласуване за това дали да имаме тъй нареченото недружелюбно или враждебно отношение и среда, а, което се прилага вече от вътрешния министр вътрешно министерство, когато, още когато Тереза Мей беше вътрешен министр. Това не е нещо, което нашата страна бе помолена да, по което да се произнесе. Не знаем дали да се е, съгласим с, с тенречната сделка на Тереза Мей, защото тя включи въпроса за движението, правото на предвиждане, без да се консултира с гражданите, нито с парламента и се, ми се струва, че е, нашето правителство сега няма мнозинство и иска да спре работата на парламента, защото това ще и, и така да отнеме нашите права, много, на, правата на много от нас. Много от е, гражданите на Европейския съюз живеят в Великобритания и обратно. И е важно да не забравяме, че ако изоставим британските граждани, да сами да се оправят, водени от правителство, което провежда такава политика, на практика това означава да ни заставите нас, ние, които нямаме друг дом, където да се приберем. Ситуацията е ужасна нормативното уреждане на този потенциален статус на уседналост означава, че хора, които много-много години са били в Уединеното кралство, ще бъдат принудени така да се каже да си тръгнат. Но ние сме също много, мнозина сме тези, които няма къде да отидем, за да си върнем нашето гражданство на, европейски, е, на е, граждани на Европейския съюз е, и нашите правила, права, така че ние сме много и имаме нужда от защита. Благодаря, господин Данц. Аз съм съгласна с всичко, което се каза. Е, съзнавате, разбира се, че ние имаме тук едно широко съгласие е, в широкия политически е, спектър. Това се вижда и от нашите петиции. Искаме да подчертаем това да се а, запази европейското гражданство такова каквото е и да се отстоява. Това не е нещо, за което ние казваме неведнъж. Ние сме тук от 2017 в това положение. Вие много вие казахте, че разглеждате тази идея да се отделят с гаранции отделно тези права. Аз разбирам, че има ограничения, знам, е, че има повече федералисти тук от Обединеното кралство. Е, ограниченията на едината на унитарната държава и свободите, за които, които се олицетворяват от Европейския съюз. А не разбираме, че нещата не са прости, защото хората, които седат тук отзад залата, са много от, други, от хората, които бяха тук през 2017 и междувременно животът си тече. Основни неща в а, живота на човека, които бележат житейския му път, не се променят. Момента, в който може е, да кандидатствате за колеж, когато а, дойде падежа на ипотеката, трябва да се плаща. Има такива неща, които не могат да се променят. Аз сигурност, несигурността продължава. Решенията, които вземат хората дори в ежедневния си бит, през този не съвсем необходим период ни държат в един неразбираем неразбираемо чистилище, където нищо не се случва не става въпрос само за проста солидарност, но има система, която трябва да се реформира. Не може европейското гражданство да проистича само от гражданството в държава членка, защото ако държавата членка иска да излезе, тя има такова право, но а, трябва да е означава нещо повече, нещо друго европейското граждане, е, гражданство ние искаме да се разгледа въпроса какво трябва да стане а, от тук нататък, макар че днес не може да се пренапишат а, а, законите за гражданството 27-те държави членки, но моля ви, не мога да ви подчертая достатъчно сериозно да ви кажа колко е ужасно за а, тия хора, които са изоставени не само в страната, в която са живели толкова време, а и другите хора, които са смятали, че това е техния дом за винаги, изведнъж им се отнемат. Ужасно е. Ужасно е това усещане. Благодаря. Господин Ферховща, господин Таяни, е, може би искате да обобщите. Искам да се върна към няколко думи, които прозвучаха, ако ми позволите. Първо, към госпожа, госпожа Том а, бих искал да а, ви предоставя поне тези двустранни, а, списъка на двустранните споразумения с погодби, поне за които а, ние знаем в Европейския парламент, знаем, че се водят а, такива преговори с доста а, страни, им, определено има и други, за които не знаем. А, предполагам, че има такива. Някои тук е, хора от групата за по Брексит, нали, трябва да знаят тия неща, но както и да е, ние след малко ще си направим едно заседание. Та има две различни дати. Първата дата е, ако има споразумение за оттегляне, е, то тогава системата за оседналост се прилага, но парламента трябва да каже – да, ние все още имаме инструмент, който държим в ръка. Ние също трябва да се съгласим на това. Моята идея е, ако има такова съгласие а, в тази посока, аз искам да знам как ще се прилага този инструмент. И се връщаме пак към въпроса за деклари... декларирането и автоматичната регистрация, защото не е нормално хора които са поискали такъв статут е, е, и са го получили 62% или нещо такова. Статут предварителен, като аз съм чувал за редица примери е, за хора, които са живели там 10 години или повече. Т.е. те трябва да имат статут не на предварителен статут на уседналост, а уседналост. Да, а, искам да кажа, че ако се формули... като се формализира, ако се формализира такова споразумение за отегляне, то тогава ние трябва да го одобрим. Това искам да кажа. И това е наше право. И този, е, това трябва да го използваме. Да питаме как британските власти смятат да го прилагат това. И поставям въпроса за а, декларирането, т.е. автоматичната регистрация, а не чрез молба или заявление, както е сега. Сега, ако няма сделка, няма да повтарям това, което казах в обедното си изказване, но а, има неща, които наистина трябва да а, осигурим. И те е, отиват отвъд едностр... поемането на едностранни ангажименти от нас, е, е, от Обединеното кралство по отношение съответно на европейските граждани. Трябва да разглеждаме нещата сериозно. И идеалният начин за решаването на тези неща е а, е, с, европейския, с участ на Европейския съд, значи ако има индивидуални сделки. А, така а, ми се струва, че стои въпроса, който отива отвъд тъй нареченото едностранно поемане на ангажименти от страна на Обединеното кралство и на, на нашите страни. Ще включим пак а, този момент, дневния ред. Е, ще кажем, а, трябва да разберете, няма формално а, ограждане с гаранции. И как ще решавате това и това? И два въпроса е тук. И, и второ, не може в последствие едностранно да се променя системата. Нали? Това също е ключово. Това са според мен два момента и смятам, че трябва да ги вложим тук. А, в нашето предложение към а, а, преговарящите, ако не сте съгласни да се оградят с гаранции и отделят тези е, права, как ще го решите. И после, на второ място, едностранното, как да се изразя, ограничаване в последствие на тези права. Нали? Това не е възможно при споразумението за отегляне. Това са две неща. Мисля, че трябва да го обсъдим и с другите комисии, може би с комисията по граждански права може би с а, комисията а, АВКО. А, това е ключово да има а, гаранции по тези два момента. Това исках да отбележа. Да, извинете, много-много ви благодаря. Благодаря а, на ръководната група по Брексит. Обедена съм, че ще се виждаме пак а, или вие а, е, тук, или всички ние заедно на съвместно заседание с други комисии. Е, ще продължим сега а, в 5.30 е, с а, изслушване на вносителите на, на петициите за Брексит. Искам да кажа нещо, което ми стори много важно, показаното от Клота, е, за това как се чувстват хората. Но също време, трябва да го кажа а, с извинение, Клод, че а, е, те а, е, губят, губят ужасно бързо и съществуващите си житейски връзки това какво може да е приемливо за правителството. Това усещане може би също расте и то е много по, може би по-затрудняващо. Исках да допълня ги. И а, от името, сигурна съм на колегите ми от ръководната група, искам да кажа, че по отношение на срещи с други парламентарни комисии, вратата ни е отворена. Разбира се, и ако намерите нещо, което искаме да а, предоставим на Бърня. Ако решите, казва господин Ферховщат, е, как да решим ирландския въпрос, обадете се по телефона направо, за да ни кажете веднага. Искам да ви покажа на следващото заседание на АВКО, което представителите на европейските граждани, британските граждани, които споделят същия проблем в рамките на Брекзита. И ще видим с това, което ще ни на писмото на господин Жансен, което беше изпратено до господин Юнкер и до правителствените глави, на, за да направят предложения, за да се реши проблема с границата между Ирландиите. Мисля, че няма добро, добри решения, но не е ясно точно какво ще бъде предложено. И за нас е, трябва да защитаваме правата на гражданите и трябва, мисля, че ще е много положително да участваме в изслушването, така че вратата е отворена на всички членове на комисията по петициите. Благодаря, казва председателката за тази покана. Ние ще изпратим една делегация на това заседание на Авкова. Искам да ви благодаря също и за работата, която извършвате, която е извърши на комитната, пилотната група по Брекзита и че вземате под внимание всичките притеснения на британските и европейските граждани, които са в тази ситуация. Обеден съм, че гражданите високо оценяват работата и усилията, която се извършва от Европейския парламент. И ви благодаря, че присъствахте днес на нашето заседание. И се надявам, че така ще продължите вашата работа, за да се защитават правата на европейските граждани. И сега минаваме към точка 16, която е пак във връзка с Брекзита. Това са няколко петиции. Иска да ви кажа, че носителите на петиции са тук. 37 от 2017 година. Редица е, петиции от последните три години. Е Всички тези петиции идват от граждани, които са притеснени от Брекзита. И сега ще дадем думата най-напред на членовете на комисията. Господин Ян Стак защото той има ангажименти тази вечер, така че ще се изкаже пръв. И след това другите членове на парламентарната група и след това вече вносителите на петициите ще имат думата. Благодаря. Много ви благодаря, че отправихте моята петиция за допустима и че, че позволите да ми да изкажа днес. Ако Брексит да се случи, Британските граждани ще загубят своето европейско гражданство. За мнозина това ще бъде против желанията им и също така ще покаже, че тази група от граждани ще се окаже потисната от собственото си правителство по начин, който предизвиква огромно възмущение, което се случва по някаква друга част на света. Трябва да се намери някакво разрешение за гражданите на други държави, които живеят там в другите държави, но най-унеправдан ще се окажат европейските граждани, които живеят в Обединеното кралство, тъй като нашите права, да продължим да функционираме нормално в останалите част, част на Европейския съюз, ще бъде значително намалени. Както се е, става ясно от новопоявилата се любов към Европа в Обединеното кралство, това е тема, която вълнува милиони от нас. Това представлява кражба на важна част от нашата самоличност, от нашето правителство и нашите сънародници нашата култура, нашата гордост ще бъде накърнена. Мога да ви кажа отличен опит колко са огромни притесневите си. Особено за нас, гражданите на острова, които винаги малко са ни отличавали от тези на континентална Европа. За нас е много важно да можем да погледнем останалите европейци в очите и да кажем, ние също сме част от този проект. Стигнали се до въпроса за разрешаването на този проблем, трябва да отбележим, че собствените национални администрации не можаха да ни кажат нищо смислено през последните три години. Станахме невидими ежедневната е, риторика за волята на народа по никакъв начин не споменава нашите е, жители, както каза, нашите желания, извинете, както каза ни коментатор, отнеха ни собственото бъдеще. Или казвам с две думи, британското правителство просто чисто просто не знае какво да прави с нас. Очевидно е, че новото правителство дори още по, се вълнува още по-малко от нас, дори от предишното правителство. Очевидно е, че британците които гласуваха за Брексит, не се вълнуват и грам за нашите интереси и последиците от тяхната визия за света никак не са окоръжаващи. Живея в избирателния регион на държавния секретар и протестирах по улиците и бях жертва на омразата, насочена към някои от нас, подръжниците на оставането в Обединеното кралство. И Верощат каза, че каквото и да е политическото бъдеще, географски и от културна гледна точка, Британ... Британия си остава европейска, британците си остават европейци, но се оказва, че нашите права ще бъдат накърнени заради мнението на едно малцинство в Обединеното кралство. За това голям Европейски съюз да допуска това да се случи. Трябва да направи всичко възможно, за да смърчите последиците. Ако Брексит се състои и ако Обединеното кралство наистина стане просто една трета държава от гледна точка на Европейския съюз, по никакъв начин британското правителство няма да се а, вълнува по никакъв начин каква, как ще се отнася е, правителствата на останалите държави, членки на Европейския съюз, към гражданите, било то и британски граждани. Ето защо насърчавам останалите правителства на държави членки на Европейския съюз да ни признаят за специфична категория граждани и ни дадат е, колкото е възможно повече пълно, пълни права, където и да се намират моите сънародници и с Европейския съюз, с всички възможни последици. Може би това няма да бъде отстъпка неприемлива по за споразумението а, за оттегляне. Няма да има тежки последици за Европейския съюз, нито за Обединеното кралство, така че ви моля да действате в този насока. Много ще бъде важно, като, като има правит, например, че идеята ще трябва да се подаде кандидатура за статута на уседналост предвижда сама по себе си предоставянето на научните доказателствени материали. Не бива да дискриминираме хората, които не могат да си позволят цената на процедурата. Знам, че Европейския съюз винаги е отстоявал равнопоставеността. Години насам съм ангажиран в образователната система по Единото кралство, така че ви моля да предприемат научните действия, за да може да се насърчи европейската самоличност на британците, ако се стигне до мрачните времена след Брексит. Ако Брексит се случи, ще е много важно да има някакъв начин британските граждани да могат да се помирят, да се примирят с новото, новия си статут и да започне процес на изграждане. Нещо подобно на мирното споразумение между, за Северна Ирландия. Само по този начин Обединеното кралство ще може по някакъв начин да се възстанови. Благодаря ви. Thank you very much. И аз много ви благодаря una петиционария Джейн Голдин. Сега давам думата на Джейн Голдин, съпредседател на организацията Британци в Европа. Госпожа Кръртен Дарлин ще ни прочете изказването на госпожа от името на организацията. Благодаря ви. Изказвам се от името на британци в Европа, на 1,2 милиона британски граждани, които живеят в 27 държави членки на Европейския съюз. 80% от които са в работна възраст или по-млади и от 10 милиона европейски граждани, които живеят в Обединеното кралство. Трудно може да повярваме, че положението на тези тези европейски граждани, които живеят в несигурност вече от 3 години, могат да станат още по-несигурни от последния път, когато групата ни се обърна към нас е, пред тази комисия през месец януари. 30 дни преди 31 е, октомври Обединеното кралство е направено. на конституционна криза и няма никаква представа никой как може да изглежда споразумението, което ще подложи британското правителство. Излизането без споразумение ще, бъде, ще има катастрофални последици, като най-тежко сегнати ще бъдат а, европейските граждани. Или като с други думи, играе се лотария с живота ни без никаква гаранция за социалните ни придобивки и признаването на квалификацията. Нека да се върнем към началото. Нека да погледнем какво беше обещано на гражданите през май 2017 година. Мишел Барния заяви във Флоренция, цитирам, равнището на защита, което се предвижда съгласно европейското законодателство, не бива да бъде намалявано. Брексит не бива да промени ежедневието на гражданите. Край на цитата. Водещите принципи за правата на гражданите през юни 2017 година заявяват, цитирам, споразумението за напускане трябва да гарантира правата на гражданите на Европейския съюз с 27 държави членки на британските граждани, на техните а, семейства, които във влизането сила на споразумението за оттегляне са се възползвали от а, правото на свободно движение в Европейския съюз и останалите съпътстващи ги права, които междувременно са а, придобили и кои, от които са се възползвали на този етап и на по-късен етап. Благодаря ви. Но в рамките на преговорите всичко това се сведе до идеята, че гражданите трябва да могат горе-долу да продължат да живеят както до сега, а защитата се ограничи до съществуващите направени свободни избори за живота. Организацията 3 милиона и британци в Европа нееднокрайно подчертаха, че изборите се правят възоснова на желанието си и че не може че правата не бива да следват избора, а да ги гарантират възможността за вземането на този избор. Сигнахме на етапа, в който правата, за които говореше Европейския съюз, не са защитени по никакъв начин и че 5 милиона европейски граждани, които са се възползвали от свободата на движението, ще загубят всичките си права, ще се превърнат в граждани на трети страни, там където са, устроили живота си. Така пред Европейския съюз седят няколко дилеми. На първо място 5 милиона обединени европейци са се възползвали от правото си на европейски граждани и са си ги присвоили като лични права. Оказва се обаче, че законодателството не е напредно достатъчно бързо с граждани, които се възползваха от своето европейско гражданство като лично право, защото европейското гражданство продължава е, да зависи от националното законодателство на всяка държава членка. А Европейския съюз също така трябва да защитава целостта на, е, на, на вътрешния пазар и четирите водещи свободи в рамките на преговорите с Обединеното кралство. Но какъв е смисъл Европейския съюз защитава тези принципи? принципи в, на теория, ако конкретното упражняване на правата на движение не може да се гарантира на самите граждани. И не на последно място Европейския съюз има задължение да полага грижа за всички свои граждани, включително и за британските граждани, които все още са европейски граждани. Това е особено важно за 3,6 милиона граждани на Европейския съюз, 27 държави членки, които живеят в Обединеното кралство. Дори и схемата за уседналост на Обединеното кралство да беше съвършена, тя далеч не е така. Тези 3 милиона имат нужда от международен механизъм за закрива. В противен случай ще започнат да се подромват техните права и това че се случва постепенно при затворите врати с тъй нареченото вторично законодателство. правата на тези 3 милиона граждани безпълно ще бъде поставени под въпрос от настоящото британско правителство. какво ще направят правителството от тук нататък, никой не може да каже. От друга страна, британските граждани в 27-те държави, членки на Европейския съюз, изправени през 27 различни решения. Статут им зависи от това къде живеят, без да има някакво решение на равнището на 27-те държави и членки, което да отговаря на предложението, което Европейския, което Бенато Кралство направи за европейските граждани. И за двете категории от а, а, граждани няма да бъдат обхванати въпросите за а, пенсионното осигуряване и взимното признаване на професионалната квалификация. Също така няма да се спазят и принципите за недискриминация и равнопоставеност, които са заложени сред гражданските те права, които трябва да бъдат защитени в споразумението. Никой не знае какво ще се случи на 31 октомври, но Европейския съюз трябва да гарантира, че гражданските права ще бъдат гарантирани отделно в момента, в който бъде а, дадено удължаването на срока. И двете органи... организации, 3 милиона и британци в Европа винаги са настоявали, че правата трябва да бъдат гарантирани отделно. Това няма как да се случи в последният момент, тъй като трябва да мине през процедура на одобрение от Европейския съюз, от британското правителство, което да бъде ратифицирано от Европейския съюз и от британският парламент преди самото напускане. А, ще има и проблеми с прилагането и на практика ратификацията от 27-те национални парламента на Европейския съюз, евентуално дори и от регионалните парламенти ще се окаже на, на задължително условие. Ето защо трябва да се намери някакво решение, което да позволи гарантиране правата незабавно, след което да се намери нужното правно и решение бри... британци в Европа и 3 милиона не искат нищо да се предоговаря, но искаме това, което вече е договорено и за двете категории от граждани да бъде запазено, а не да бъде потъпкано. Двете организации ви призовава да си дадете сметка колко незабавно трябва да бъдат защитени тези 5 милиона отдадени на европейската кауза граждани. Тяхната съдба не бива да подложи подложена на принципа нищо не е договорено, докато не бъде договорено всичко. Те очакват от вас да изпълните задължението си за полагане на грижа към всички граждани, към тези европейски граждани. Не оставяйте 17 милиона европейски граждани, които са се възползвали от своето право на свободно движение. Не ги изоставяйте в тази безпредседентна ситуация. Не сега е моментът да се подронва увереността на и доверието, което имат някои от най-обедените европейци в европейския проект. Мога да ви кажа че собствената си история. А, моят съпруг е белгиец, детето ми е белгийски граждани и аз съм на страната на двете организации за да защитавам правилата на граждани. Muchísimas gracias, señora Youth nos ha hecho emocionar a todos. Tarde emocionante para los que creen. Много благодаря. Това е изключително емоционален призив за всички нас, които вярваме в Европа. Сега давам думата на Антони Балк. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя новите евродепутати за избирането им и за организирането на това изслушване и за това, че ме поканихте да пренеста нашата петиция. Заедно с колегата ми Виктория съм тук и ще представя няколко петиции. Една от тях се отнася до, за съжаление, неадекватността на мерките за защита, които се са заложени в споразумението за оттегляне. По отношение гаранциите на правата на гражданите. В директивите на съвета се призовава да се запазят тези права от датата на тегляне. По отношение на защитата на правата на европейските граждани по принцип, по същество, трябваше те да бъдат запазени в същата степен, както британските тук от датата на оттеглянето. За съжаление, тези цели, които се обявяват като цели на преговорите, не се постигат в текста на споразумението за оттегляне и Съответно, трябва да се обясни тук пред този парламент защо има тези разминавания. За какво говорим? За децата. Знаете, предполагам, решението на съда по отношение на делото за Амбрано и Руес. Това са деца, работен, родени в Британия а, и а, съответно ищците са, техни, а, са единствените, които полагат да грижи за тях. А, няма гаранции а, такъв човек, който е единствен грижащ се за деца, да има право да остане в Обединеното кралство. И това е въпрос, който се, право, което се признава а, в а, решението на съда. Това е случая с десетки хиляди деца. През 2017 около 200 000 деца са родени в Обединеното кралство, като а, поне единия от родителите им е а, а, британец. И отново а, от решение на а, Европейския съд а, се вижда, че няма защита при положение, че няма че а, а, дете реши да остане в Обединеното кралство а, след излизането, на, излизането му. Британските граждани сега вече пък няма да имат правото на движение. Те ще бъдат на практика закрепостени на своя остров в момента на Брексит. Има също и въпроси свързани с правомощията на такъв независим орган, който да следи за спазването на правата награждането. Няма нищо в споразумението, което да гарантира тези правомощия, като например правомощията за на, е, проучвания, също така и за достъп до документи, включително документи от Вътрешното министерство Твърде малко а, са нещата, които не са оставени на, а, за преценка по осмотрение от страна на британските а, власти. Много от високоуважаемите депутати не веднъж днес тук поставиха въпроса за това статутът за уседналост да бъде задължителен. И ако някой от а, гражданите на ЕС не спази крайния срок за подаване на заявление, това означава, че той ще няма да има такъв статутно уседналост. Е това трябва да се договаря с а, британските власти и така ако се промени системата за уседналост, тя стане декларативна, то това трябва да се отрази като изменение на споразумението за а, оттегляне това е опасна територия. По-добре е да се а, Обединеното кралство едностранно да премахне крайния срок за въвеждането на декларативната система за оседналост. Така в древните е, последици ще се ограничат максимално. Много се говори, както и в работната група по, както и от ръководната група по Брексит, какво става ако не се отделят правата отдел, на гражданите отделно. И от такова неотделяне ще пострадат най-много британските граждани. Това са 27 различни мерки от, от една а, страна по отношение на различните вече договорени режими с Ирландия, Италия и с Белгия. Следователно, европейските институции сериозно трябва да помислят за възприемането на едностранно на европейски инструмент, който да гарантира на британските граждани единен статут навсякъде в европейските страни след Брексит. Благодаря много. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra el peticionario Lucy Navillo. Изключително ви благодаря. А, сега давам... Имаме и друг на петицията. Луси Набижу Да, благодаря. Благодаря, че допуснахте Харенгой Welcome, нашата а, организация да, лично да внесе а, петицията си днес. Искам да ви представя нашата организация на това, което ни притеснява по отношение на правата на мигрантите а, след Брексит, начина по който те ще се третират. Харинги е един квартал на Северен Лондон, където имаме голямо малцинство от етнически разнообразно население. А, нашата организация Харенгей Welcome е местна група за граждански инициативи, а, ние започнахме да работим в 2015 година, като се старахме да убедим местните власти да настанят сирийски беженски семейства в, сред нас. От 2017 ние водим кампании за по-добри и по-приобщаващи политики на местната власт и предоставянето на услуги в нашата, нашия регион. Ставаме обаче е, свидетели на една груба политика, тъй наречената е, е, враждебна или не дружелюбна среда, която означава, че се задържат и депортират не, хора, които нямат документи за самоличност това е практика, която започна в 12-та година под ръководството на госпожа Мей и доведе до отвратителното отношение към, към жители на Обединеното кралство от британската общност. Това се изразяваше в отказ от достъп до работно място, правото да имаш банкова сметка, правото на здравни грижи и дори на а, това да управляваш автомобил. Много от тях бяха арестувани, задържани и депортирани. За съжаление, мнозина а, не преживяха м, тези действия. А, това враждебно отношение, тази враждебна среда продължава да съществува. Това е пример за това как британското правителство не успява да запази е, основните права на свои граждани, граждани, които все още са граждани на Европейския съюз. Над нас е, тегне Брексит и виждаме че тази недружелюбна среда се простира и над граждани Европейски съюз, които не са британци. Освен това, тези граждани не получават автоматично статут на уседналост и няма начин по който заинтересованите граждани да могат да получат помощ а, при подаването на документи. Това означава някои от нас а, рискуват да изпаднат а, в същата ситуация, че, като скандала Уиндраш с гражданите от британската общност. Британското правителство няма намерение да спазва своите ангажименти по отношение на търсещи убежище и бежанци на европейския континент. И до сега не се справяше особено добре, особено по отношение на събиране на разделени семейства. Нашето правителство заяви, че след Брексит вече няма да допуска събиране на разделени семейства на беженци и търсещи убежище. Много от тези членове на семейства са а, деца или непълнолетни, малолетни, чието родители са в Обединеното кралство. А, това трябва да се направи чрез а, а, реализирането на безопасни начини за събиране чрез използването на визи отказа на правителството от неговите обязаности по отношение на зачитането на семейните права и правата на търсещите обежище, нарушаване на фундаменталната на харта на фундаменталните права, е, в време, когато Обединеното кралство все още е член на Европейския съюз, нарушава европейското законодателство. Затова призоваваме Европейския съюз да направи нужното, за да защити основните права, а, които се ползват всички граждани на Европейския съюз, които за сега не са, не са защитени от британското правителство. Благодаря. Благодаря ви много. Сега давам думата на Европейската комисия. Можем ли да се е, спрем на една, едно изявление, една, е, един от вас само да се изкаже? Бихте ли ми казали кой? Да, аз съм Стефан Дринк е, преди малко стана въпрос за работната група. Аз представлявам е, е, специалния екип на господин Барние с моите колеги, заедно с други колеги от Генерална дирекция правосъдие вътрешен ред, които също са тук. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря на е, вносителите на петициите и на депутата Дарлинг, които представяха аргументите с толкова много емоция и чувство. Много съчувствата, емоциите, притесненията. Ние не сме дошли тук по собствено желание до този прак, просто до тук, но, но се намираме на него. Работим ръка за ръка от самото начало Европейския парламент и комисията по тези преговори. След 45 минути Мишел Барние отново ще се срещне с ръководната група. Ще говорят и за притеснението на гражданите, защото това е част от дневния ред. Ще говорят за а, Ирландия, защото там а, ситуацията с Брегви създава много тревоги на общностите, особено в а, Северна Ирландия и защ... защитата на различни други права, за които вече чухме от други носители на петиции а, е, Гиферхов щат винаги е оказва натиск върху комисията и тя се радва на този натиск да се запазят правата на гражданите. Става въпрос за 3 милиона души. Имаме работни групи с техни представители, на които участва и Мишел Барние. Да се запази правото да упражнят своя житейски избор на тези на тези граждани, както британски, като живеят в Европейския съюз, така и европейци, живещи в, в, в, в Обединеното кралство. Започнахме да работим да, в тази посока, особено активно през 2018 година. Говорим за административните процедури, за реализацията на тези права те да станат част от споразумението по отношение на това те да бъдат упростени, да се види колко биха колко биха стрували тези административни процедури за придобиването на британски статут на уседналост. Един от елементите, въпреки че чухме много неща от вносителите на петиции, има един елемент, който е фундаментален е, за много от петициите. Ние се договорихме с е, е, британското правителство за това какви ще, при какви условия вие ще се уреждат нашите отношения в бъдеще, както каза и госпожа Хюбнер. Ще видим в бъдеще дали ще се окаже така, че Обединеното кралство и Европейския съюз тръгват в различни посоки в последствие вече няма да има право на гражданите на Европейския съюз свободно да отиват и да се движат в Обединеното кралство. Освен това, Обединеното кралство може, реши да излезе от единия пазар, следователно прекрати тези отношения, които касаят свободата на движение на стоки и услуги в момента правата на, граждан, правата на гражданите също са засегнати, тъй като става въпрос за правото за установяване, за упражняване на услуги и така нататък. Тук трябва да се е, зачитат принципа на, на равнопоставеност, на съразмерност и на а, то, на, на реципрочност по отношение на всички тези е, въпроси за свободата на движение. Също така господин, госпожа Айкен използва термина за крепостен е, по отношение на правата на британците, които имат права е, да, пред, да пребивават в е, държавите членки. Не бива да забравяме, че имаме и законодателство, което дава права на британските граждани в качеството им на бъдещи граждани на трета страна. Ние също така сме обсъждали с много хора, които са в тази зала и други в миналото, така че има и други е, притеснения по отношение на правата на европейско гражданство, свободата на предвиждане по отношение на британските граждани. А, също така чу а, за това какво би станало след Брексит, е, ако има дебат за европейско гражданство. Това е въпрос, който каса и основните договори. Може би не днес, не тук му е мястото, но ако има такъв дебат, ние ще участваме в него. Също така национални органи вече налагат задължение задължения на, върху граждани, които са упражнили правото си на свободно движение – и нали, освен това се говори и за случаи, където британските власти трябва да а, имат някакви процедури а, по отношение на свои граждани, които са били в други страни, т.е. те се притесняват дали те ще имат достатъчно защити. А, така, по отношение на споразумението за оттегляне, съответните хора могат да се обърнат към съдилищата, включително британските съдилища и други органи, които имат роля сходна на ролята на Европейската комисия по отношение на спазването на договорите а, няма да преотваряме споразумението за оттегляне, тъй като знаете 2018 съвета каза, че е прекратява разглеждането на текстове е, по него. Като Великобритания може да продължи законодателно да търси други предложения. разбирам, че а, е, е, има въпроси, които с, а, е, доста а, палят кръвта на мнозина. А не става въпрос за отделянето на правата чрез гаранции отделно след а, в ситуацията, в която ще се окажем, ако нямаме споразумение, защото може, както се чу, да има момента на избирателност на включването на такива права а, има права, които се отнасят до част пета, а, където се е, говори за правото и за участие на съда, т.е. трудно е да се отцепят отделно само правата на гражданите. Европейската комисия, Европейския съюз не се отказва от това да има споразумение при е, оттегляне. Е, но да се говори за избирателност, няма да го допуснем. Има е, и въпрос, който касае мнозинството в Камерата на общините. И в един момент трябва да се оформи мнозинство там или за или против подредеността при оттеглянето от Европейския съюз. Аз разбирам притесненията на хората, но мисля, че това е най-добрият начин да се постигнат най-ефективни резултати за всички нас. Благодаря. Много ви благодаря. С ваше позволение ще дам сега думата на членове на Комисията по петициите. Моля да не се е, е, да не говорите твърде дълг, защото в 6.30 преводачите трябва да напуснат, а аз не искам да останем без превод, така че да няма възможност е, да се внесат петициите от вносители, които говорят на други езици. Благодаря ви. Е, всички ние сме е, поразени емоционално. Трябва да уверя всички вносители на петиции, че а ние ги подкрепяме. Благодарим е, на а, ръководната група по Брексит, работа свършена от а, Ги Ферховщат и други европе, евродепутати. И, чухме също така а, за усилията на полагане от Европейската комисия. А, чухме пояснение по няколко въпроса вече. Господин Барние също допринесе за този дебат. Европейските институции правят всичко в рамките на своя мандат за да се справим с Брексит. Верно е, че гражданите в голяма степен остават на стрелковата линия и те рискуват да изгубят своите права и се притесняват това, но виждаме от самото начало необходимостта да защитим правата на британските граждани и трябва да намерим добри решения за тях в европейските страни. Ще има промени във всеки случай посредством Брексит и това наистина е болезнен процес. И освен това, не знаем колко продължителен е, ще бъде този мъчителен процес. Той това води до дълбоки емоции ние в Комисията по петициите е, следим отблизо процеса, но нямаме правомащия да направим каквото и да е. Обедени сме, че ще се борим намерените решения да бъдат в интерес на гражданите. Ще останат тези петиции отворени ще трябва и двете страни да се подпишат, а когато се е, стигне до е, решение, е, и се надяваме Обединеното кралство също да демонстрира такъв подход, така че да имаме решение, което в минимална степен да урони права на гражданите. Трябва да сведем това въздействие до минимум до, по отношение на всяко от правата. През стоящите няколко седмици, убеден съм, ще имаме допълнителни възможности да обсъждаме теми, свързани с Брексит, но наистина е срамота да се уронват правата на гражданите. el final de la interpretación, señora presidenta, е... Исках, е, госпожо председател, да благодаря най-напред. Да ви благодаря за всичко, което казахте и да се върна на темата, която ни вълнува. Ще се опитам да говоря на езика на вносителите. Още веднъж благодаря за присъствието днес тук. Благодаря ви за ангажираността. Благодаря в частност на колегата Джуд Къртън Дарлинг за фактът, че превърна тази проба в свой приоритет и че ми напомни колко е важно да бъдем днес тук и, и благодаря също така за възможността да се изкаже от името на социалистите и демократите, защото тя самата се превърна в а, един от говорителите на група от вносители на петиции. В духа на казаното от председателката ни Монсерат за факта, че не разполагаме с много време, мога само да кажа от името на социалистите и демократите, че подкрепяме вносителите на петициите и петициите на Фиона Готфри, Иан Сток, Антони Валке и непресната организация ПИКУМ. Много е важно да отбележим, че Брексит вече започва да засяга и най-нуждаещите се членове на нашето общество, а именно лицата, търсещи убежище и мигрантите. Благодаря също така, подкрепям също така петицията на Лусина Биджо и отново на Антони Валке, на Девид Навилес Смит и на още един от вносителите петиции, с чието име не разполагам. Смятаме, че тези петиции са много важни от гледна точка на защитата на правата на гражданите и правата на гражданство в Европейския съюз и искаме тези петиции да останат отворени и да следим много отблизо какво се случва с тях от страна на Европейската комисия. Thank you, Madam President. Um, I would like to... Госпожа Фон Вайз. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да подкрепя петициите, които бяха предложени, в частност е, петицията на Антони Валке и семейство Зомбрано да искам да спомня, което нощ беше казано. Семейството за омбрана можеше да е и моето семейство. Единствената причина, по която не беше моето семейство, е фактът, че аз имах късмета да мога да си позволя да платя за британското гражданство. Знам, че натурализацията не попада в правомощията на Европейския съюз, но е недопустимо британските власти да налагат пет такси, които са пет пъти по-високи от таксите във всички останали държави и членки за получаване на гражданство. Защо? Причината е много ясна. Те не искат граждани, които да не могат да платят между 1500 и 1700 паунда за подаване на молбата за хората, които не разполагат с подобни средства. И именно те, такива хора, те не искат за свои граждани. И всички сме разглеждали от близо положението с, с британските граждани. Няма нищо общо с, с самата цена за подаване на молба за гражданство. Обикновено на процедурата на национализация струва между 250 и 300 евро в останалите държави членки, така че може би няма да е зле да настояваме за реципрочност при цената, която се плаща за останалия човек пълноправен гражданин в страната, в която живее и да придобие правото да гласува в тази държава. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Данока има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да подкрепя всички вносители на петиции, разбира се, в частност Джуд, която се изказа много трогателно. Оставам обаче много неудовлетворена от отговора на Европейската комисия и бих искала да се обърна към вас. Ние трябва да поемем нашата отговорност и да се опитаме по някакъв начин да улесним положението, което се намират хората и можем да го направим. В Латвия разгледахме различни варианти, откакто разполагаме с специалния статут на не граждани. И знаем как може това да бъде съвместимо с европейското законодателство, без да трябва промяна в договорите, като например статутът на постоянно местопребиваване в държава на Европейския съюз. Ако получите подобно разрешително в една държава членка, можете да се преместите в друга държава членка. Но се оказва, че получаването на този статут е изключително трудно в, в много държави, като в моята, например, тъй като от над 200 000 подадени моби по-малко от 200 човека са получили този статут. Защо? Защото държавите членки могат да добавят допълнителни критерии, като например критерият познаване на езика. Защо обаче ви трябва да познавате езика на тази държава членка, ако после възнамерявате да се преместите да живеете в друга? И тъй нататък, и тъй нататък. Така че тази директива безпълно трябва да бъде подобрена и това е, е коментар насочен към Европейската комисия. Вече казах, че не вярвам в поемането на едностранни ангажименти. Но в случая с Латвия Струва ми се, че може да се приложи случай на Обединеното кралство, а именно декларации, отправени към държавите членки. В Латвия, например, политическата обстановка не е достатъчно добра, за да може ние да го предложим, но към Обединеното кралство. Можете да изпратите писмо, например, до властите на останалите 27-те държави членки с молба британските граждани в държави членки на Европейския съюз да бъдат третирани като европейски граждани. Това е напълно възможно. И съответно те същите тези си държави членки да отправят молба към Обединеното кралство. Моля ви, отнасяйте се към, смятайте нашите граждани, които имат постоянно местопребиваване в Обединеното кралство за британски граждани по отношение на правата им. Така че има възможни стъпки, които можем да предприемем, но ние като политици и вие като вносители на петиции трябва да поемем и ние и вие отговорността си за постигане на напредък, за намиране на подобно решение. Дадох ви просто два примера, но могат да бъд, можем да предприемем и други мерки, а въпрос на воля е. Благодаря ви, желая ви успех по бата ви, ще ви помогнем. Este punto del orden del día, también les pediría благодаря много. И сега, за да приключим с дневния ред. Аз моля вносителите на петиции да бъдат кратки и давам думата на господин Антони Белки и накрая на Лусина Беджо. Имате по една минута само, за да приключим с тази точка от дневния ред. You, Много ви благодаря, госпожо председател. Бих искам само още веднъж да подчертая казаното от членовете на вашата комисия днес, а именно можем да постигнем доста повече, ако се стигне до излизане без споразумение, без да подробваме позицията за водене преговор на Европейския съюз и без по някакъв начин да се поставя под въпроса правният подход спрямо споразумението за оттегляне. Мисля, че една от а, възможните стъпки, които може да предприеме Европейския съюз едностранно е приемането на един законодателен акт, с който да се защитят правата на британските граждани в Европейския съюз в случай, че стигна до напускане без споразумение. И разбира се, ако се избере този по едностранен подход, това би било подкана за британското правителство да реагира по същият начин, въпреки че британските власти вече заявиха, че независимо как ще напусне Обединеното кралство сели без споразумение, механизмат за уседналост ще бъде съдействан. Всъщност той вече действа от 1 април. 1 милион души са се възползвали от него и той е някаква форма на защита. Не е идеалната, но все пак е някаква защита. Така че ако се стигне до Брексит, разбира се, продължавам да стискам палци това да не се случи, но ако се стигна до Брексит, умоляваме европейските институции да обмислят възможността да се приеме един единствен е, законодателен акт, с който да се определят правата на британските граждани на територията на Европейския съюз, а не да има 27 моделни такива на разпоредби. Благодаря ви. Думата има госпожа Лусина Биджу. Thank you. Благодаря ви. Не съм а, юрист, не съм експерт. Ние сме а, организация на а, пряко засегнатите и много ви благодаря тази възможност да се изкажа пред вашата комисия днес. Беше много вълнуващо преживяване. Струва ми се, че всички в нашата група в Ханингей познаваме жители на нашия квартал, които са ужасени от перспективата за Брексит. И нашата инициативна група работи с различни видове мигранти и в частност с много уязвими мигранти и ние сме много обезпокоени и само ви молим да направите всичко в възможностите ви, за да гарантирате закрила за тези най-уязвими хора. Después de haber, ¿no? Después de esta tarde tan emotiva y después de haber... Днес беше един много вълнуващ ден и след като изслушахме всички вносители на петиции и членовете на комисията Пети, групата Брекзит на Европейския парламент, разбира се, комисията ще разгледа всички тези петиции, които ние проучихме и ще следим отблизо политическите и юридическите събития преди 30 1 октомври, включително и системата за регистрация на британските граждани. Искам да подчертая, че в резолюцията от 18 септември 2019 година Европейския парламент подкрепя идеята за един нормален Брекзит и да гарантира правата на гражданите на европейските граждани, които живеят в Великобритания. И сега преминаваме към 17-та точка. Това са няколко петиции, които са свързани с предложението на директива 2004 клана черта 38 на Европейския съюз. Има само един носител на петиция. Виторио Фабрицио тук ли е? Двама сте. И по същата причина, поради която обясних, след 15 минути няма да има повече превод. Така че имате по 5 минути всеки един. И ще помоля, ако, ако може да бъдете колкото може по-кратки. След 15 минути, както казах, преводачите ще ни оставят. Благодаря господин председател. Il a eu la parole trois fois. Hein? Trois fois, monsieur. Deux fois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 le requiero que apague el micro. Perfecto. Continúe. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Петициите, които бяха изборени, ще се опитам да ги представя възможно на избити, но те засягат редица проблеми в редица държави членки. Всички те са свързани с неправилното прилагане на директива 3004 от 2008 година, особено в Белгия и в Швеция. Единият проблем е свързан с личният номер за идентификация в Швеция и този проблем отдавна го познаваме първията, още от първата петиция само от 2000 Извинете, първият път случай беше докладван на Европейската комисия до 2007 година, първата петиция от 2010 година, но въпреки всички тези усилия все още не са предприяти нужните мерки. Ще се убедите, че се предлага компромисно решение, което беше предложено от шведските власти и от Европейската комисия да се използват и нареченият координационен номер, вместо да е личният номер за данъчно облагане. Това обаче няма по никакъв начин да разреши проблема, напротив, само ще създаде втора категория европейски граждани, които живеят в Швеция, които няма достъп до всички обществени услуги, до които имат достъп с пълният номер. Също така IT-системите, с които разполагат шведските мрежи, не са създадени така, че да може да се използва координационният номер. Защо? Защото този вид номер се състои от денят, месецът и годината на раждане. Ето защо, ако те не бъдат, тази част не бъдат включени, ще се сметне от компютърът проблемът защото компютърните системи няма да могат да обработят информация. Примерно вместо 9 ще излезе 90 юни като дата на раждане. Всичко това ще доведе до допълнителни разходи за бизнес субектите и също така се, доба, се очаква да има допълнителни размери, допълнителни разходи от 22 милиона шведски крони или 2 милиона евро годишно от 2022 година. Докато промяната в, проблем... едното проблематично изречение в законодателството е почти без никакви разходи. Единственият проблем е в въпросния член 3 от законодателството за регистрация на Швеция. Има също така и проблеми по отношение на рестриктивните практики на шведските власти и проблемите не са премахнати въпреки усилията на европейските граждани, т.е. шведските власти, извинете, дори не виждаме никакъв проблем. Друг проблем е свързан с забавяне при издаването на карти за престой. В Швеция това отнема до две години. Аз съгласно европейското законодателство, членовете на семействата на европейски граждани трябва да получат е, карта за пребиваване до 6 месеца. Това са члени 10 и член 20 от съответната директива от 2008 2004. Става въпроса за директива на 38 2004 година. Към момента тя не се прилага от шведските и френски власти, което значи, че към момента момента няма задължение европейските граждани да регистрират своето пребиваване във Франция, но имат възможността да го направят. И именно това се опитваха да направят британските граждани, както се започна Брексит, но те нямаха, не беше отказана възможността да подадат а, своите молби. Това ще има много тежки последици. Някои от хората, които сега подават своите заявления, са получили отговора върнете се през юни 2020 година. Има много големи закъснения и много големи проблеми. И е изненадващо, че никакви мерки не са предприяти за да се започне официална, е, официално производство за неизпълнение на задълженията към тези държави. Имаше подобни проблеми през, в Ирландия, Обединеното кралство през 2007-2008 година и това доведе до е, писмо с заплаха Европейската комисия да отнесе въпроса до съда, ако не бъде разрешен проблема. И за по-малко от година проблемът изчезна. Защо се допуска да продължава това положение в Швеция и във Франция. И накрая по въпроса за систематичните проверки на, прав... на правото на постои от бългийските власти. Това е друг проблем. Какво се случи? Бългийските власти започнали автоматичен електронен обмен на информация, за да може граждани на Европейския съюз в Белгия, които имат достъп до социална подкрепа, също така и социални помощи в система, за която те са внасяли своите вноски. Тоест, ако използват тези, тези а, услуги, техните данни автоматично се изпращат към службата по миграцията, които ще проверят незабавно дали те имат право да прибива от Значи всеки, който не работи, е загубил работата си или а, търси работа, потенциално могат да загубят със своят статут за престой. Нямаме а, конкретни данни, но се предполага, че за период 2014-2016 година българските служби са имали достъп до над 9000 досиета, което, доведе, което довело до 2500 решения за прекратяване на правото на престой и експулсиране на лицата средства. Тоест, повече от половината от този вид решения за този период се държат на тези систематични проверки. Пак казвам, проблемът е, че тези проверки са систематични, което е забранено съгласно европейското законодателство. А комисията каза, че няма проблем, защото българските власти имат право да го правят. Проблемът обаче е, че белгийските власти действат възоснова на презумцията, че ако сте поискали социални помощи, това значи, че вече не можете да пребивавате на територията на страната, което на практика означава на практика означава автоматизиране на експулсирането като последица от искането на социални помощи в Белгия. Благодаря ви. Ще дам думата на колегата, който ще ви каже малко повече за проблемите в Швеция. Надявам се отново да има възможността да сегна темата и да представя темата малко повече подробности. Можете ли да се ограничите в рамките на две минути? Да, разбира се, ще бъде опитан да бъде възможно на изпит. Два коментара. Първият е свързан с координационният номер в Швеция и предложението направено от от шведското правителство на Европейската комисия, както каза и Антони. Докладът беше публикуван през 2018 година от Скат Веркет и в него се твърди, че има толкова много проблеми с системата за координационните номера, че те трябва да бъдат разрешени преди да бъдат въведени промените с координационните номера и към момента е невъзможно на практика да се осъществи тази промена в системата. И тази позиция беше потвърдена и от шведското правителство през септември 2019 година те заявиха да работим по проблема, но не сме в състояние да направим промени в системата за координационните номера, за да дадем възможност на европейските граждани да се регистрират по същия начин, като хората, които разполагат с личен идентификационен номер. Вторият ми коментар е свързан с производството за неизпълнение на задълженията, започна Европейската комисия срещу Швеция относно директивата за събиране на семействата. Този вид а, производство за установяване на нарушение се споменава и в отговора, даден от Европейската комисия. И там се споменава регистрацията на актовете за раждане. Именно това е и системата, която води до толкова много проблеми с, с издаването на лични дефекционни номера в Швеция. Европейската комисия ясно заявява, че фактът, че граждани на трети страни чакат толкова дълго, за да получат личен идентификационен номен и фактът, че Скатеверкта или данъчната агенция на Швеция изисква от тези хора да чакат 12 месеца или дори повече, за да получат този личен идентификационен номер, е нарушаване на е, принципа на еднакво третиране. И моят въпрос към Европейската комисия е защо се прави това уточнение за граждани на трети страни и беше започнато такова производството на нарушение. А защо не се случва същото или почти нищо не се случва по отношение на европейските граждани? Няма ли в този случай нарушаване на принципа за равностойно третиране? Бих искал да чуя вашето мнение. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия Моника Мусхамер. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на носителите на петициите. Бих искал да започна с шведските петиции или петициите свързани с Швеция. Съгласни, споделяме притесненията на вносителите. Опитахме се да разрешим проблема с шведските власти, но не можахме да поставим толкова бързо, колкото ни се искаше. Става дума за докладът на данъчната агенция на Швеция за възможността да се използва този наречен координационен номер. И самата данъчна агенция заяви, че все още има проблеми за отделни субекти да използват този координационен номер. Ето защо незабавно след публикуването на този доклад Европейската комисия се свържа с шведските власти и с настояването този координационен номер да може да разреши трудностите, по които са изправени европейските граждани, е, както при, комуника... при е, отношенията си с както с обществените така и с власти, така и с е, частни субекти. Поискахме съвремен, да бъдем осведомени за последните развития. Още чакаме отговор на това свое искане. По отношение на здравните осигуровки, държа да ви осведомя, че шведските власти промениха разпоредбите и че се приемат повече частни здравни осигурителни органи и че това се проверява и наличието на част на здравна осигуровка се проверява при определяне дали дадено лице има право на прибиваване или не. Наскоро получихме оплаквания, включително и от ваша страна, поради което решихме още веднъж да влезем във връзка с шведските власти по този конкретен проблем трябва да видим къде точно са проблемите, но, както казах, влезли сме в диалог с шведските власти по темата. По въпроса за забавянето при издаването на картите за пребиваване, Както знаете, в шведските власти имат сериозно забавяне заради миграционната криза от 2015 година. По това време шведските власти се съсредоточиха върху даване на карти за престой на пристигналите и обежище лица. Имаше известен напредък, както бяхме осведомени през месец юни, но не толкова колкото очаквахме, така че да, отново се обърнахме към шведските власти. Те трябва отново да ни докладат за постигнатията напредък към през месец октомври или ноември. По случаята с Франция и лицата, които не са получили документи трябва да отбележим, че за пръста от 3 до 5 месеца е, граждани на Европейския съюз не получават е, документа за временен престой. Франция може да реши да получи, да, да промени своите правила за даване на тези документи или не. Към момента е, документ за постоянен престой се установява, се издава само когато лицето се установи да живее във Франция. Изпратихме писмо, припомнящо на френските власти какви са правилата, така че всички тези граждани би трябвало да получат съответните документи но независимо дали британските граждани ще получат този документ или не, въз основа на настоящото достижение на европейското право, това няма да има последици за решението дали лицето ще може да, да остане да пребивава в съответната държава членка или не след Брексит, тъй като това право не се основава само на получената карта за последен престой, а на цялостната оценка на съответното досие. По въпроса за белгийската система, за регистрация на лица, които са заявили права да прибивават, като имат нужните средства за това, но върна с това искат социални помощи. Само по себе си това може да доведе до противоречие. И поставям въпроса дали съответното лице разполага с нужните финансови средства за престой. особено когато искането на социални помощи надхвърля период от 3 месеца. В това отношение държа да подчертая, че действително държавите членки не бива да правят систематични проверки дали престоят на съответното лице, дали прибиваването му на територията на държавата членка все още е законосъобразно. Но при след това държавите членки по принцип имат право да правят такива проверки, когато не са систематични. Директивата също така заявява, че самият факт да се поискат социални помощи не бива да доведе, да доведе до прекратяване на правото на престой, освен ако това не води до прекомерна тежест за системата на социално осигуряване на собствената държава членки. В този случай, преди да се вземе решението за експулсиране, трябва да се вземат предвид особеностите и конкретните обсто... обстоятелства на това лице. И системата, която е създадена в Белгия, дава възможност за такава преценка. Тоест не може да се говори за автоматична процедура за експулсиране. И от тази гледна точка Европейската комисия смята, че европейското законодателство не е, възпрепятства държавите членки да правят проверка за законосъобразността на правото на престой, ако те решат, че е, условията за подаване на моба социални помощи е основна причина за това. Sí, Presidenta, lamento interrumpir. Me gustaría